Добро утро, дами и господа. Няма толкова много голямо присъствие днес. Микрофона работи. Нямаме голямо присъствие днес, но смятам, че трябва вече да открия срещата. Имаме интересни точки в дневния ред за днес и утре, но нека някои така формалности да кажа първо. Das, das meeting, uh, webs... Нека първо да кажа, че нашето заседание се излъчва по интернет и всичко се записва. Напомням ви също, че протокола на заседанието 27 и 28 октомври е, ви е предоставено. Беше ви изпратено предварително. Надявам се, че този протокол е, е правилен, но виждам, че господин Нистелро иска нещо да каже. Виждам, че във първа точка е дневния ред. Имам забележка по дневния ред съвсем набързичко се надявам да го минем. Осма точка е един измареден въпрос към комисията от един от членовете, Кит Тейлър. Аз никога не съм го виждал тук, между другото. И има адекватен отговор на този въпрос в досиетата, в материалите. Всички знаят, че в края на октомври комисията е отговорила на този въпрос. Защо е включена тази точка? Смятам, че тя трябва да бъде премахната от дневния ред. Мисля, че също се изненадах от 15-та точка, че има група от Франция, които ще ни посетят. То е хубаво, че ще ни посетят, но е, може би трябва да сте по-открити по отношение на планирането, за да може да имаме мини изслушвания в групите. Е, в този случай имаме група от Париж. Би трябвало предварително да ни уведомите, че ще има такова посещение. Явно те са били поканени. Е, доста предварително. А ако съществува такъв дневен ред с такива изненади, е, по-добре да нямаме е, три дни заседания, един ден да премахнем всички излишности. Затова предлагам да се махне точка 8 от дневния ред. Това е моето предложение. Благодаря. Някой друг иска ли думата по същата точка? Не съм сигурен дали осма точка а, нормално би трябвало да е в дневния ред. Не сме сигурни, че а, отговора даден от комисията е адекватен. Това е доста важен въпрос в Обединеното кралство и а, смятам, че а, това е важен въпрос за целия а, Европейски съюз. Ако а, има големи компании, които се пренасочват към други държави членки в Европейския съюз или извън, това е много важен въпрос. А, това е изключително важно и не смятаме, че, въпроса, че отговора от комисията е адекватен. Затова осма точка е поставена, за да а, повдигнем отново пред комисията комисията този въпрос. Мога ли аз да отговоря, господин председател? Да, това е абсолютно правилно, но е много важно да се разглежда това, което ще се включи в дневния ред. Има много неща, които се отговарят между заседанията и на второ място трябва да видим дали наистина е правилен този въпрос, дали е адекватен. Не бива да раздуваме дневния ред. Напълно съм съгласен, че делокализацията е важен въпрос. Знам, че председателството и председателя са много заинтересовани от този въпрос, но това не е същността на моята забележка. Същността е дали да включваме подобни неща в дневния ред. Пункт 8. Das... Добре. По точка 8 мисля, че а, от гледна точка процедура е лошо, че точно сега тук обсъждаме този въпрос, но съм съгласен с колегата писменият отговор на комисията и дали, на въпроса дали имало кредити, европейски кредити, които са подпомогнали изнасянето на европейски капацитет, мисля, че отговор на комисията е напълно удовлетворителен. Ще оттеглим тази точка от дневния ред, защото мисля, че а, поне за сега само сме привлекли вниманието и в момента, ако разбира се никой не се противопоставя, можем да премахнем точка, да заличим точка 8 от дневният ред. А сега трябва по някакъв начин да а, разгледаме точка 15. Аз също бях изненадан, че тази точка е в дневният ред. Господин Ван Нисерой, предполагам, че не искате да оттеглим точка 15. Тези хора вече са поканени, те вече са тук. Не можем да ги оставим така. Просто искате за в бъдеще да бъдем уведомени много по-рано. Нали? Добре. В такъв случай пристъпваме към точка 3 от дневният ред. Съобщението на председателя. Тук под председател разбирам госпожа Хюбнер. Ставаше въпрос за заседанието на министрите. Казват ми, че госпожа Хюбнер ще ни даде повече информация, когато дойде. А и така пристъпваме към точка 4. Някои от вас са се подготвили вече. По тази точка става въпрос за стратегията на Европейския съюз за интеграция на ромите. И тук ще дам думата на докладчика, за да представи своя проект. Dear colleagues, first let me stress again, once again Уважаеми колеги, нека още веднъж да подчертая, че е много важно да има европейски подход към малцинството на ромите. 12 милиона роми живеят в Европа и повечето от тях имат а, доста а, различаващ се начин на живот от останалите. Повечето живеят в сериозна бедност и в обстоятелства на социално изключване. В Европа политиците а, използват по погрешен начин и злоупотребяват с с е, положението на ромите за популистични цели. Ние живеем в Европа без граници, Европа на сигурност, просперитет и аз съм уверен, че има не само, че, че няма вече а, само национални решения на този проблем. Затова трябва мерките на европейско ниво да се синхронизират с тези на национално ниво и трябва да се занимаят с предизвикателствата, пред които са изправени ромите в Европа. Имам някои конкретни предложения в този смисъл и искам да приветствам от ваша страна всякакви предложение и идея. Да вземем, например, жилищното устройване. През 2010 година Европейския съюз а, увеличи интервенциите си в полза на маргинализираните общности по отношение на жилищното им устройване. А, конкретно тук се имат предвид ромите. Европейския а, съюз а, приоритизира а, своите а, средства. 2% от Европейския фонд за регионално развитие са за тази цел, но за съжаление сега разбирам, че държавите членки не са се възползвали от а, тази възможност, което повдига пък въпроса защо не е направено, защо не сме се възползвали. А, и държавите членки, Европейската комисия са убедени, че тези мерки са необходими, затова трябва да обсъдим този въпрос по-нататък. Това е възможност да допълним усилията на националните органи, за да се осигури ефективно социално приобщаване на най-уязвимите групи със сигурност ние можем да направим много от оценка на нуждите до жилищно устройване, до подобряване на инженерната инфраструктура, комуналните услуги, информационните системи и така нататък. Но за да бъдем ефективни и да помогнем на хората да си ловят сами рибата, вместо да им я даваме на готово, смятам, че трябва да се свърже жилищното устройване с условия, които на първо място най-важното са свързани с образованието и предлагането на за заетост. Посредниците за трудова заетост са много важни, за да се осигури работа за онези, които дългосрочно са били безработни трябва да се обърнем към ромите и към техните организации, за да спрем да ги третираме само като уязвима група и да преминем в насока на социални плащания. Това смятам, че един ден ще е реалност, която се надявам да не е твърде далеч в бъдещето. Но за тази цел трябва да гарантираме, че на европейско ниво има адекватни механизми за економическа и социална приобщеност, за осигуряване на образование, заетост и обществени услуги. Смятам, че ограничената положителна дискриминация има роля. Социалното приемане на ромите не е само морална отговорност, това е и економическа необходимост. Няма альтернатива, която да съществува на пълното интегриране на ромите не само поради съображения свързани с благотворителност, но и поради финансовите интереси на държавите. Бизнесите, държавата, органите, институциите могат да се възползват от интегрирането на работното място. За това, това смятам, че трябва да е една от основните насоки. Трябва да е желание и на мнозинството, и на малцинството на ромите. Интегрирането на ромите е един от приоритетите на унгарското председателство. Европейската стратегия до 2020 година също е свързана тясно, тясно с тяхното положение. Тя се бори срещу бедността и срещу отпадането от училище. Има затруднения, които са свързани с дискриминационните отношения, но също така е свързана и с бедността, ниската квалификация и недостатъчното образование, които водят до социално социално изключване. Трябва да насочи мерките си към образование и обучение в училище, защото а, всяка а, година прекарана от едно ромско дете момиче в училище означава една година отлагане на нейното забременяване в рана възраст. За това трябва да има програми за борба с дискриминацията и трябва да призовем към развитието на подобни програми и след 2013 година. Приветствам от вас, колеги, всякакви предложения, как най-добре да координираме европейските и национални мерки, за да постигнем интегриране на ромите в Европа. И както може би знаете, в нашия доклад по собствена инициатива за интегрирането на ромите. Трябва да го използваме по време на унгарското председателство и да го представим като план за действие на Европейската комисия, за да може да има и законодателно предложение, което очакваме да се предложи през 2011 година. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. Благодаря, господин Ковачев. Да, наистина доста трънлив въпрос. Европа разполага с потенциал и би могъл, могла да действа. Господин Неско има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за погледа, който има върху нещата. Това наистина е един добро становище, добър текст. А, и наистина това е един от инструментите, с които разполагаме. Съгласен съм с този подход, който беше изложен, но бих предпочел малко по-голяма настойчивост по отношение на комисията и на правителствата. Един пример да дам. По точка четвърта, това, което е посочено в точка четвърта на вашия текст, както знаете, в началото на годината Приехме регламент за уязвимите групи и заедно с други колеги поставихме няколко въпроса още преди лятото. Някои от въпросите получиха своя отговор, а други не. Не, са, не бяха включени в дневния ред, но с оглед на тези въпроси и отговори, Контекста показва, че до този момент не са променени съществуващите програми и е, действителност изобщо не са използвани в държавите членки и програмите в тази е, сфера. А комисията взе решение в 2011 година в рамките на регионалната стратегия да се представят няколко елемента по използване на европейските фондове, да е, се види до каква степен са използвани тези е, фондове. Ние сме почти в края на годината и а, си а, даваме сметка, че 2010-2011 ще бъдат пропуснати години в тази област. Наистина, аз силно се притеснявам това, че не се оказва натиск върху правителствата на държавите членки за използване на тези фондове. Посещението на нашата комисия в Румъния, например, показва, е, показа, че има кметове, е, общности, които наистина полагат усилия, изготвят много добри е, проекти за сферата на заетостта, на жилищната, на образованието и наистина на място се извършват много неща, но това не е обща практика. Защо не насърчим и другите градове да използват тези фондове. В Румъния, например, има огромен потенциал, който не е използван. Само 10% от средствата се освояват по бюрократични причини. Казва се, че ще се направят изследвания, проучвания, но това не е достатъчно. Според мен, трябва да бъдем по-настоятелни по отношение на комуникацията между Европейския съюз и държавите членки. Очевидно е, че тези а, е, роми, които 90% са вече уседнало население, не водят номадски живот, а живеят в градове, е, в селата и наистина трябва да работим за тяхната интеграция и трябва да а, е, използваме средствата, с които разполагаме. А това не се прави. Смятам, че трябва да направим предложение, така че да се използва правилно съфинансирането. И нека да говорим открито. Ако смятаме, че съфинансирането не действа, поне да го кажем. Благодаря ви. Благодаря. Господин Ван Нистелрой, господин Кадек има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика за извършената работа. Наистина, нашата, моята страна се сблъска с този проблем неодавна и наистина съм се радвам, че е предмет този въпрос на едно обсъждане, размишление на европейско равнище по отношение на номадските населения. Радвам се, че фонда ФЕДЕР е, може да финансира е, програми за настаняване, за жилища за това население, но както е, каза колегата Ван Нистелрой, не се използват достатъчно тези фондове, тези средства. И според мен трябва наистина да насърчаваме поне нашите приятели в Румъния да а, освояват по-добре тези средства, да използват тези фондове. И наистина трябва да се води една системна политика за установяване, за уседналост на това население. Не трябва да Забравяме, че номадският начин на живот е, е елемент от традициите на това население. И що се отнася до ромите, не е задължително тази уседналост за интеграция на ромското население. И наистина трябва да се зачита правата на свободното движение на хората и да се намери баланс и извън на карикатурното представене, на което сме свидетели от няколко седмици и месеци по отношение на ромското население и държавите, които ги приемат, Франция по-специално. Това исках да подчертая господин докладчик, господин председател. Благодаря благодаря за това изказване. Госпожа Санче Смит. Благодаря. Аз също искам да, както и колегите, да благодаря на докладчика. Няма да се връщам на темата, спомената от колегите. Това, което искам обаче по темата, спомената от Ван Нистерой, искам да кажа, че много голям брой от средствата, с които разполагаме днес, не са използвани. Това е много сериозно защото бихме могли да отпуснем много големи суми, най-вече за жилищна политика, но също и в областта на образованието, културата, заедостта, с, например, Европейския социален фонд. Мисля, че бихме могли да мобилизираме средства, така че да анализираме защо не се използват фондовете това е тема, която трябва да а, разгледаме. А също и темата за информацията, за комуникацията, която се а, дава на различни нива, например на местните власти. Например, във Франция имаме такъв проблем, но предполагам, че в Румъния, България също има много фундации, много асоциации, които се опитват да подпомагат тези населения в ежедневния им живот. Мисля, че трябва да видим как точно да комуникираме с тези партньори, за да им кажем как могат да използват средствата от фондовете, какви проекти трябва да представят. И разбира се, отделните държави членки също трябва да бъдат по-активни в искането на средства по тези фондове. Защото а, с, доколкото знам, има бюджетни линии, които въобще не са отворени, не са докоснати, например, за жилищна политика. Трябва да мобилизираме тези средства. Аз работя сега по един доклад за регионалните фондове и също се опитвам да видя какви могат да бъдат, как да насърча обмяната на практики, създаването на платформи за обмяна на такива практики за тези средства, които сега всъщност не се използват. Благодаря. Благодаря. Господин Матула. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să adaug și eu câteva idei. Благодаря, господин председател. И аз искам да кажа нещо повече по, за ромското население в Румъния, не само в Румъния. Делегацията на комисията Реги беше в западните региони на Румъния и видя проекти, свързани с ромското население там ще се опитам да задам един въпрос. Защо не знаем точно какъв е броя, общия брой на ромското население? Има разлики между отделните оценки в милиони. от личния ми опит смятам, че е невъзможно да направим точна оценка на броя на ромите – заради тяхното желание да бъдат интегрирани. Защото, например, ромите, които са интегрирани или които силно желаят да са интегрирани, те въобще не се обявяват като роми. Те искат да са пълни членове на националното общество – и да се ползват с истински статут на европейски граждани. Нека да не забравяме, че в Румъния над 90% от ромското население всъщност е, така да се каже, уседнало население. Те не са номади. Може би само 2 или 5% приблизително са номадите. Много малка част от тях са, даже не мога да нарека престъпници, защото мог, според статистиките в Румъния, не ромите допускат тежки престъпления, не ромите правят тежки престъпления, а по-скоро дребни престъпления. Така че това е, което мога да кажа. Ние приклю... почти завършихме проектите с... за ромското население и смятам, че а, отговора е а, жилища, работа и образование. Относно употребата на фондовете, съгласен съм, че трябва да положим повече усилия за използването на фондовете и също така за ограничаване на трудностите, на административните трудности за достъп до фондовете, за, специално за ромите видяхме един проект, в който един кмет от западните райони на Румъния построи над 280 жилища за ромите. По този начин бяха над 1000 души намериха, получиха жилища. По този начин се използваха, а, обаче той използва местни а, фондове от местния бюджет. Като по този начин неговата цел беше да избегне цялото административни, всичките административни спънки на европейско ниво. Нека да не забравим обаче, че подобни проекти могат да се осъществяват и с европейски средства. Та още веднъж трябва да упростим употребата на фондовете за ромското население. Това е най-необходимото. Разбира се, трябва да се вземат предвид и нуждата от съществуването на един механизъм за контрол. И относно интеграцията, ромското население, поне в моя регион, няма проблем с намирането на работа. Има много големи компании, международни компании, където а, работят стотици роми от 4000 служители в една компания, над 700 са роми. И компанията желая да назначи дори още повече. И искам да кажа, че според мен още веднъж добър, достоен живот означава по-лесен достъп до фондовете, жилища, образование и работа. Благодаря. Благодаря, господин Матола. Госпожа Смъркова. Благодаря ви. Благодаря, господин председател, за това, че ми давате думата. Преди около два месеца в нашата политическа група Социалисти и демократи имаше група, която посети източна Словакия. Ясно е на всички, че Словакия е една от държавите с висок процент ромско население. Имаме и проблеми там. Аз съм от Кошице. Там всъщност има една прочута, един прочут квартал, където има много роми, но има и много села, в източна Словакия с висока концентрация на роми. Посетихме няколко села, където са постигнати известни резултати през последните пет години. Ромите са включени в обществото там и трябва да се съглася с колегите, че съфинансирането което а, се получава от европейските фондове, Европейския социален фонд или други фондове, трябва по някакъв начин да се координират, да се съгласуват. Има нужда да се окаже някакъв натиск върху националните правителства, за да можете да прехвърлят правомощията и компетенциите на местното самоуправление, на онези кметове, които наистина осъществяват тези проекти. Защото е потвърдено, че в тези общини, в тези села, където кмета наистина поема отговорността и грижата за тях, наистина се постигат резултати. Няма значение дали там живеят 30 или 300 роми, те си строят сами жилищата в тези села, които споменах. В този петгодишен период са успели да си ги изградят. Нови са жилищата. Децата редовно посещават училище. А също така и в неправителствения сектор се оказват големи се, се полагат големи усилия, за да се насърчава посещаемостта на ромските деца в училищата. И всъщност в тези села не се осъзнава какъвто и да било проблем с ромите. Той просто там не съществува. Имаше и едно село, където 300 роми живеят. Там възможността за средно образование беше предоставена. Наистина се отварят филиали, така да се каже, на основните училища в малките селца и там се предлага образование, там се предлага обучение конкретно за ромските деца в определени квалификации, например зидар или пък шивач и така нататък това е една възможност, но тя съществува единствено когато местното самоуправление поема отговорността и има компетенции и правомощия в този смисъл. Благодаря ви. Yes. yeah, no, there's a member already. A member. Another, another member, and then the European Commission. Uh, Jan Brezina. Ян Брезина от uh, комисията. Благодаря. Ако погледнем а, къде са успешните примери за интегриране на ромите, трябва да посоча а, една допълнителна информация. От нашия собствен опит а, се вижда, че е много важно ромските деца да бъдат образовани и то в още предучилищна възраст. Ще премина на английски. Uh, uh, Има чешка кабина и ми се струва, че можете да правят ретур. Вероятно е технически проблема. Ще пробвам пак. Получавате ли от чешката кабина превода? е, явно тече по някакъв начин на превода. Е, ще спомена едно предварително условие за интегрирането на ромите в обществото. Е, предучилищната възраст е много важна. В Чехия поне Преди 10 години започнахме една много успешна инициатива, един успешен проект в детските градини, специализирани детски градини за ромите. Там децата получават някакъв вид образование на чешки език. обаче ако това не стане, проблема се появява, когато ромите, ромските деца постъпят в начално училище. Тогава те не знаят чешки язик, не говорят чешки и тогава тя, техните резултати и тяхното поведение са съвсем различни от останалите а, деца в Чехия. Затова а, предучилищната възраст е много важна. Това мотивира и а, родителите им. Има много деца, които постъпват в тези детски градини. Наистина се оказа доста успешен този проект. И всички деца, които постъпиха в тези детски градини, успяха да завършат и а, основното и средното си образование, повечето от тях. Така че наистина проблема е липсата на образование за тези деца и би трябвало а, по някакъв начин да запълним тази празнота. Та, този недостиг трябва да се преодолее. А кога и дали а, ще бъдат обучени ромските деца, а, да кажем, на по-късен етап от образованието, включително висше образование, трябва да се вземе предвид това предварително условие за съвсем раното започване на тяхното образование. Това би улеснило тяхната интеграция. Другото нещо е за заетостта, заради обучението е там проблема. И аз ви благодаря за изказването. Госпожа Таншила. În primul rând, aș vrea să felicit raportorul. Първо искам да поздравя докладчика за неговия подход. Има много неща, много проблеми всъщност, пред които са изправени ромите в много европейски държави. Това продължава да е, е едно от малцинствата, изправено пред е, най-големи затруднения в Европа. Те са разпространени като население в цяла Европа и за това смятам, че техните проблеми са и наши проблеми. Би трябвало да се опитаме да решим тези проблеми, като използваме общи механизми и общи методи. Разбира се, че националните правителства са всъщност най-отговорни за прилагането на тези норми и на тези мерки. Така че това население да не бъде повече в неравностойно положение. Трябват ни ясни политики, за да постигнем максимално въздействие и да намалим разликите между ромите и а, останалото население във всички области образованието, жилищното устройване, заетостта и здравеопазването, разбира се. Европейския съюз и неговите държави членки трябва да продължат е, да оценяват своите политики по отношение на ромското население. Ако в някои области въздействието на прилагането на тези политики е било ефективно, съществуват и региони, в които то не е било ефективно и съществуват големи проблеми по отношение на ромското население в тях. Смятам, че трябва да поставим по-голямо ударение върху образованието, върху е, недвижимостите, върху предоставането на жилищно устройване, за да може да се интегрира това население. Благодаря ви и аз. Давам обратно думата на комисията. Представителя от комисията накратко иска да се изкаже. Благодаря. Аз съм директор по качеството в Генерална дирекция за етост. Тук има и колеги от Социалния фонд и от Главна дирекция регионално развитие, което показва целият набор от политики и инструменти, които са на лице за борба с изключването. Да ви кажа няколко неща, които са актуални за комисията. На първо място комисията признава и съвета на министрите признават че ам, проблема за ромското интегриране е съвместна отговорност на държавите членки и Европейския съюз и трябва уверено да действаме в рамките на нашите компетенции, за да гарантираме ромско интегриране. Разбира се, в този дебат възникна следния въпрос, че ромското население е хетерогенен. А, тук имаме а, предвид и други а, номадски странстващи групи. в някои области, в някои региони те са напълно интегрирани, в други не. По принцип те са най-маргинализираните и в най-неравностойно положение а, малцинства. А, също, както каза един от колегите много правилно, трудно е да се установи реалния брой на ромите. В някои държави са правени целенасочени усилия за преброяване на ромското население, но някои, както вече бе споменато, не се обявяват за роми те си дават а, сметка сами за себе си за тази маргинализация, като това се отразява негативно и на тях, но и на цялото общество. Съществува огромна економическа възможност в Европейския съюз, ако успеем да гарантираме интегрирането и приобщаването на ромите. Това е посочено в доклада на докладчика и наскоро присъстваше като едно от заключенията в доклад на Световната банка. През 2008 година Европейската комисия оцени всички инструменти, които са налични за държавите членки за приобщаване на ромите и а, имаш заключение от съвета на министрите, че по принцип съществуват правилните инструменти на Европейския съюз, но трябва те да бъдат направени по-ефективни и ефикасни на а, национално а, ниво, както и на местно и регионално. Тук а, става въпрос конкретно за структурните фондове. За да може държавите членки и общините да се възползват от тези възможности, комисията предприе няколко инициативи. Миналата година в Унгария, тази година в Румъния, следващата година в Словакия и България. През април тази година ние издадохме едно съобщение а, за политиката в връзка с приобщаването на ромите, в което бе споменато, а, че трябва да има нови възможности а, в фонда за регионално развитие. Там има средства отделени за жилищно устройване, които трябва да се използват също така. Има и инструменти за образованието и заетостта. Смятам, че те са подходящи за справяне с тези проблеми. В момента Европейската комисия прави анализ анализ на освояването а, на структурните фондове от държавите членки. Изпратили сме въпросник и а, комисията ще получи доклад от работната група за ромите в края на тази година. През 2011 година комисията ще представи съобщение за европейската рамка за националните стратегии за интегриране на ромите, като там трябва да се включат най-подходящите цели в стратегията Европа 2020 за намаляване намаляване на бедността, за намаляване на процента отпаднали от училище и а, там ще, в, тази, в това съобщение ще а, се обърне специално внимание на, за мобилизирането на структурните фондове в стратегиите за ромите. Комисията ще призове за по-добро използване на структурните фондове в този програмен период, както и в последващите. Последно искам да кажа, че докладчика призовава към програмата за прогрес антидискриминация да продължи в следващите следващите финансови перспективи. Не мога да прогнозирам за момента какво ще е решението на комисията, но директора по качеството ще се погрижи това да стане и благодаря отново на докладчика и неговата подкрепа. Благодаря госпожа Пайк. Благодаря. Господин Ковачев, ако искате нещо да добавите. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря на колегите на комисията също за изказаните идеи. Ясно е, че става въпрос за едно много хетерогенно население и няма едно единствено решение, което да отговори на всички нужди. Не съм особено щастлив да чуя, че няма истинска синхронизация и еднакво ниво на разбиране при всички заинтересовани страни а, например, Европейската комисия. Мисля, че всички ние, Европейския парламент, комисията, унгарското председателство, трябва да се организираме повече, защото напоследък чуваме само за стратегии, десетилетие на ромите за включване, за интеграцията им и така нататък, но в крайна сметка след всичките много приказки, много малко са резултатите и не бива да приключим с толкова малко резултати отново. Трябва да намерим най-ефектният начин да подкрепим ромското включване, трябва да бъдем прагматични, а не бюрократични. Така както каза господин Матула, по опростяване. Само подкрепям тази идея. Европейската намеса в това отношение, особено за жилищата, е много важна. Имаме нужда от 100% финансиране поне още от самото начало. И, а не с местни финансирания. Така както каза чешкия колега, а, трябва да има специфични, да се обърне внимание на специфичните нужди на ромските деца. А, мисля, че това е добра идея, особено като си имам предвид, че трябва да интегрираме тези деца. Е, първо трябва да се започне, разбира се, с това те да владеят езика на мнозинството. И за тази интеграция обаче има нужда от добрата воля и, и на двете страни, така да се каже, и на мълцинството, и на мнозинството. И много благодаря за вашите изказвания отново. Не сме открили топлата вода с това, което казахме тук а именно, че основните цели са добро, добра жилищна политика, образование и осигуряване на работа. Идеята ни обаче е да подобрим функционирането, да имаме по-добри резултати, а това означава по-добра координация между институциите, към която аз призовавам. Благодаря ви. Благодаря. Благодаря. Мисля, че а, трябва да решим също така какъв е крайният срок за изменение. I'm sorry if, if, but that's something which is independent from us here. So the amendments deadline is 8 December. Така че 8 декември е крайният срок за измененията и ще гласуваме в Реги на нашето заседание а, благодаря на колегите. Сега пристъпваме към точка 5 от дневния ред, което е размяна на мнение с Микел Андабасо, ръководител на отдела за тематична координация и иновации на Генерална дирекция регионална политика относно съобщението на Европейската комисия на тема приносът на политиката на сближаване за интелигентен растеж. Тази политика беше приета в началото на октомври от комисията. Така че, Микел Ландабасо, имате думата. Благодаря. Благодаря, че а, ме поканихте да ви представя тази комуникация. Ще пристъпя към основните цели и ще се опитам да ви дам конкретни примери по проекти, които финансираме. Но първо, Нека да кажа, че тази комуникация е важна, защото беше подписана от четири комисаря, четири компетентни комисаря в областта на иновациите и едновременно с това тя се явява като а, водещото звено, като пионера, така да се каже, на иновационното звено. Преди имахме Европейска стратегия 2020, преди това Лисабонска стратегия, а сега имаме и тази стратегия. Идеята е да се покаже е, съгласието сред комисията за напредък в тази област и истинск, да се покаже истинската воля за координиране и синергии в действията в тази област. Смятаме, че с тази комуникация показваме каква трябва да бъде нашата политика в рамките на стратегията Европа 2020. Но чисто регионална перспектива. Това е много важно за хората на терена и за целите на стратегията, стратегията Европа 2020. А също така и за подобряване на управлението. Управление, което може би преди е липсвало нещо, което все пак беше случая на Лисабонската стратегия. Настоящата комуникация се опитва също да даде практически насоки, инструменти, идеи как да се използват парите а, по чисто ефективен начин, като в областта на иновациите и да да, се, да разберат националните и местни правителства как да използват тези средства. Първата цел на тази комуникация е да така да се каже, популяризираме концепцията за една интелигентна стратегия. А, всъщност, Става въпрос за една а, комуникация, която наричаме интелигентна специализирана стратегия. И още нещо. Тя всъщност е важна стъпка в координацията на схемите за финансиране в областта на иновацията в рамковата програма, иноваци... програмата за иновации на комисията и използването на средства по Европейския регионален фонд. Важно е да отбележим, че иновациите бяха признати, то не много отдавна, като ключов фактор за економическото развитие в регионите на държавите членки. И така както можете да прочетете на този диапозитив – в един много скорошен доклад на ОИСР. Тази обществена политика е а, призната за много полезна в дадената област, за да се предпазим от провали на пазара и също и на територията. Не става въпрос само за най-населените места и на развитите райони, а и за всички останали. Нека да дам все пак няколко конкретни примера за ключовите цели на тази комуникация – преди да пристъпим към практическата част. Първото, което ще кажа е, че е, целта на тази комуникация е да представя една рамка, която после ще преговаряме преди националните програми. Второто е, че тази комуникация не говори за основна, фундаментална нужно развойна дейност. Тук говорим за регионална система за иновации, за взаимодействие между частният и общественият сектор, между научно-развойните центрове и университетите. Е, говорим за концепции за иновация. Нещо, което отива отвъд новите технологии. Нещо, което всъщност представлява и нов начин за организиране на продукция, на, услу... на производство на услуги и така нататък. При все това, концепцията за сътрудничество, за взаимодействие между частният и обществения сектор, нещо, което се нарича триъгълник на познанието и така нататък, всъщност е нещо основно. Най-важното нещо, което трябва да отбележим е, защо тази комуникация? Защо сега? А, защо европейската политика по сближаване всъщност посвещава една четвърт от бюджета си за насърчаване на иновацията? Това означава близо 86 милиарда евро, които могат да бъдат използвани като цяло. Но тези 86 милиарда, две трети са за вземане. Тоест, това са средства, които трябва да бъдат отпуснати на различни операции. Трябва да дадем насоки, времето е дошло за това и евентуално да бъдем способни да използваме мъдро и ефективно тези средства. И крайната цел на тази комуникация е да се избягнат всякакви дублирания, повторения и в крайна сметка провали на политиката. Не искаме а, да имаме биотехнологични центрове във всеки един регион, които да вършат една и съща работа. Не искаме да имаме един подход на Силиконовата долина за всеки един район. Не. Всеки регион трябва да намери своя собствен начин да напредва. Ние не даваме рецепти, ние а, помагаме процеси, методи, ние си даваме сметка, че ситуациите в различните региони са различни и за това всеки регион трябва сам да реши каква ще е стратегията му за насърчаване на иновации. Именно за това тук разгледахме нещо, което беше представено и от администрацията на Обама, а и за иновациите. Там се каза, че иновацията не може да бъде диктувана, тя може обаче да бъде култивирана. Мисля, че това е много правилен подход. Това ключов въпрос ли е? Дали иновацията е релевантна за развитието, економическото развитие на нашите региони? Дали е директно свързана с ръста на регионите? Отговор е да. Това означава също, че Политиката на сближаване, регионалната политика не променя своите цели. Тя не ги размива и изкривява в някакви секториал, секторни цели. Не. Иновацията е в сърцето на тази политика, защото тя е задължителна, за да могат нашите региони да понесат световната конкуренция. Имаме скорошни данни, за всички региони в, район, в Европа и ще видите взаимовръзката между иновацията и регионалния ръст. Ще питате, кое е първото? Нали, тук въпросът е като с кокошката и яйцето. Но трябва, поне според поне според тези, които имат опит и според цялата бизнес литература, иновацията е жизненно важна за економическото развитие. Не можем да си позволим да изоставим по-слабите райони, защото ако им се предостави иновация, те бързо ще се развият. И накрая нека да кажа, да покажа съвсем накратко една карта – и а, на нея ще ни представя еволюцията на европейската регионална политика. В а, началото на 90-те години имаше малък бюджетен а, бюджет за тази а, иновация, само 4%, а днес 25% от 344 милиарда евро. Виждате огромното увеличение на сумите – и за европейска регионална политика и иновации. Заключението, което може да извлечем е едно. Регионите са част от нашите държави членки и се управляват от правителствата. Една четвърт от средствата минават през ръцете на правителствата. Имаме нужда от нови инструменти така че да можем да инвестираме по-добре в тази област. Това е трудна област. Не става въпрос само да строим пътища или да отваряме мини. Тоест, това са недвижимите капитали на регионите. Не, имаме нужда от увеличаване на потенциал. Ако погледнете регионите в Европа, ще видите, че нашите политики всъщност са добри в тази светла част на картата. Това са райони, които трябва да харчат по-малко или където се полагат повече усилия. Според последните данни ще видите статистика, която показва, че поне половината от регионите в Европа се считат за иновативни, които и се стремят да дават нови услуги и продукти на пазарите за последните три години – и най-важното е, че те го правят сътрудничайки си с всички останали звена, клиенти, производители, дори с конкуренти. Именно с такава комплексност и само обръщайки се към реалността, ние бихме могли да се справим с а, проблемите на, регионал, на регионите. Надявам се комуникацията, която ви представям, да го направим. И накрая няколко препоръки, които са включени тук. Виждате ги, ще дам няколко примера. Първата от препоръките е, че имаме нужда да създадем по-добри, по-големи синергии между общностната програма за иновации и регионалните програми за иновации. трябва да го направим без да се настъпваме, така да се каже, взаимно, и, а, а трябва да го направим взаимно допълващо се. А, има голям брой населени места в Европа, над 30 Европа, поне 30 Европа от над 200 които страдат от висока безработица и последствията от кризата. Ние трябва да тласнем тези региони към повече конкурентоспособност в световен план. Имаме нужда също така компаниите, бизнеса, малки и среден бизнес също, да се концентрира върху иновациите в регионите, да се изправи с предизвикателствата за оцеляване в а, световната економика. И то не само като се опитат да намали по всякакъв начин разходите, а най-вече чрез иновации. Иновации, свързани с адаптиране към а, новите технологии, към използване на последната дума на техниката. И именно така бихме могли да се допълним. Това ще даде голям набор инструменти, добър набор инструменти на регионите, за да напреднат. И трябва също да отделим повече внимание на финансовото инженерство, а именно как да се натрупват фондове, как да се намерят повече гаранции, капитали, защото днешната европейска политика се базира най-вече на субсидии. И може би именно това ни казват първо компаниите. А, трябва, така че трябва да имаме по-добро финансово управление. Регионалните правителства използват много малко от възможностите за сравняване на регионите. Ние имаме такива програми обаче. Имаме и транснационално сътрудничество и там се предлагат доста възможности също трябва да се набръгне на тази тема, защото те не се използват достатъчно. Искаме също така а, да има повече обществени поръчки за насърчаване на иновациите. Молим регионите, когато изготвяте своите планове, моля използвайте а, системата за партньорска оценка и използвайте нови изследвайте нови пътища и методи за развитие на вашите програми и използвайте повече възможностите за учене от отделните райони в Европа. В тази комуникация за повече практичност казваме, че има различни области, които държавите членки могат евентуално да разгледат, да вземат предвид. И тези полета, тези области започват с така наречените клъстери. Клъстерите са известни и в научната литература, няма нищо ново в тази насока. Но това, което е ново, е, Съветите, които се дават от учените в тази област, където преди се казваше, че, където се казва, че кластерите трябва да са по-свързани с глобалния контекст и да са мултиполярни. На този диапозитив не се вижда всичко, което трябваше да, да го пише, но като цяло виждате, как трябва да се организират евентуално клъстерите и а, че сме изготвили методологически насоки за регионите за създаване на тези интелигентни системи, как да се развиват клъстери. Разбира се, това беше а, взаимствано от а, асоциацията, от дейността на националните управници в Съединените щати и ние се сътрудничихме с тях, за да заимстваме тези концепции за нашите региони. Клъстерите са важни за нашите региони, защото около 40% от цялата ни индустрия, примерно, е съсредоточена в такива клъстери в региони. Има специална група от експерти на европейско ниво за разглеждане на регионалните клъстери и те евентуално могат да ни дадат много повече на идеи за ориентацията на клъстерите в световен мащаб. Нещо друго относно а, една добра среда за малките и средни предприятия, която да е ориентирана към а, иновациите. Говорим за насърчаване на интелектуалната собственост. Разбира се, ако средствата от европейските средства се използват напълно, например в Португалия, мисля, че патентите ще се увеличат 5 до 7 пъти. И нещо друго за малките и средни предприятия. наличието на един такъв подход на баучер. А, а, това е подход, който тръгна да се развива през 90-те и напоследък а, се прилага в много райони. И най-интересното тук е това, което ОИСР казва, мисли, а именно, че това са, че политиките трябва да бъдат интелигентна комбинация от а, научно-развойна дейност, насърчаване на влизането на новите технологии, но също така и разбирането и търсенето на нови методи за иновации. И те са, този метод е много по-подходящ за малките и средни предприятия, а, за хората с, и за, средства, за фирмите с по-малки възможности. Така че това е подходът на Баучер, който може да се прилага за тях. Относно финансовото инженерство или финансовото управление, имаме много добри примери от Съединените щати. Говорим за сътрудничество между университетите и предприятията като нещо абсолютно необходимо, не само за обучението, защото а, това сътрудничество дава великолепни резултати. А, как се използват средствата? Това е... Много... Примерите са много добри. Много пъти в някои компании се директно постъпват хора завършили университети. Не е необходимо, е само от Европа. Тези тези хора всъщност правят връзката с местните университети и с научния свят. ние също привличаме вниманието на националните и регионални правителства за така наречените инкубатори за идеи. Имам. Там всъщност се развиват а, насоки, интелектуални насоки, които се базират на 25 години а, практика и опит. Използваме това управление и за подобряване на креативността, на иновациите, например в областта, области като дизайн и как да се даде добавена стойност на дизайна, как клиентите да бъдат по-включени в процеса и как да се финансират тези политики в различните региони. Определено тези идеи дадоха вече своите резултати в някои райони. И накрая говорим за значението на така наречената цифрова агенда, за използването на интернет, за използването на познанията, така че трябва да се създаде една структура, която да позволи придвижването на познанието лесно от едно място на друго. И а, как това познание да е достъпно. Поне за сега тези, тези примерно на практики или на познание не става толкова лесно. В случай на един а, плурирегионален проект, съществува една система, която наричаме Fast Track, т.е. бърз път, за, за заимстване, бързо обмяна на информация за добри идеи между регионите. Това се опитваме ние да направим от Брюкса. В областта на цифровата агенда има добри примери, свързани с първото публично-частно партньорство във Франция за широколентови интернет, примерно а, по цялата територия. А също така и за крайно далечените райони. Има също така много добър пример в Литва за компютърно обучение. Това е много важно за устойчивото развитие, защото 16% от БВП в Европа а, идва от тези региони, така че ние бихме могли да променим поведението на компаниите, е, за да се насърчават е, иновациите и да засилят а, е, обществените поръчки. И накрая връщам се отново на интелигентната а, специализация. Ние изграждаме една рамка, един чадър, под който ще се развива този сектор – защото а, той е резултат на две събития. Първо има една група експерти, която разглежда Европейската рамкова програма за изследване и, и се стигна до, този, до тази концепция, стратегия за а, интелигентна специализация. Това е основното предварително условие за развитие на регионите. И то е нужно, за да се използват ефективно средствата за иновации. За да се избегне всякакво дублиране, всякакви ситуации от типа, например, един регион да има 29 клъстера, например, 19 от правителството и 19 или 10 от, на регионално ниво и клъстерите по никакъв начин да не се сътрудничат. Трябва да има пълно оползотворяване на европейското пространство, особено в такива моменти на криза и как да се използват ресурсите за постигане на иновацията. И накрая, няма да влизам в детайли, но все пак, нека да ви кажа, втората част е, че а, имаше един доклад на Фабрицио Барка и ние взехме предвид заключенията и за това казваме, че интелигентната специализация е най-добрият начин, най-деликатният начин за насърчаване на иновациите, използвайки европейските средства. А иновациите са жизненно необходими за регионите. И искаме да подтикнем националните правителства да използват тази концепция. Много пъти те казват, ми ние вече работим в тази област, Комисията казва обаче, че а, има по-специален нов метод и бихме желали той да се прилага и съответно бихме ли, готови ли сме да подкрепим това е като цяло идеята на комуникацията. Това е идеята, която комисията иска да прокара. И ние работим по една платформа за обмен на информация между регионите, за насоки, които да бъдат представени там, и нещо като преглед на всичко, което се осъществява в тази област. Тази интелигентна специализация, стратегията за интелигентна специализация, отива отвъд това, което преди се наричаше регионалната специализация, регионална политика за специализация, защото сега имаме нужда да се сроточим върху новостите и върху конкурентоспособността. Тук не става въпрос за някакви базове планове, дадени от центъра, от Брюксел или от националната столица на всяка една държава, които да казват, ние избираме печеливши райони, другите да правят каквото се знае. Не. А, то, тук всъщност се питаме как ръка за ръка с частния сектор регионите могат да а, решат как да вложат обществените пари по-ефективно. Благодаря. Благодаря. Сега искам да дам думата за дискусия. Маркус Пипер има първ думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Благодаря е, на докладчика за е, това вълнуващо изказване. Бих искал да, без да разводнявам нещата, да ви задам няколко въпроса. В Нашата комисия имаме цел едно за най-бедните региони, имаме втора хоризонтална цел за заетостта и трансгранична цел номер 3. От две или три години и имаме много полезни резултати на този междиден етап. Що се отнася до прилагането на тази политика на регионално ниво. Вие ни казвате, че искате един интелигентен растеж, устойчив, в рамки на водещи цели на стратегия 2020 и аз се стремя да обясня това на моите избиратели. Защо се въвеждат тези нови наименования, защо дълбоко се е променила политиката от миналото. И е, наистина очуден съм, че никога, че вие не споменахте потребностите на регионите, е, че не споменахте факта, че трябва да се обърнем към регионите и да ги попитаме какви са техните очаквания. Вие говорихте за САЩ, за Португалия, но бихме искали да знаем дали това може да се приложи във Франция, в Германия, в Полша, в Румъния, да се приложи в регионите на тези държави. И ако доведем до край това разсъждение, стигаме до бърз растеж, с който ще се занимава Министерство, растеж, който ще се води от Комисията по заетостта и от нас ще зависи третия вид растеж. Искаме повече отговорност на европейско равнище и участие на регионите в решенията. И стигаме до едно противоречие и вие всъщност засилвате това а, противоречие. А, моля да ме извините за този критичен поглед, но това са първите ми впечатления от вашето изложение. Комисията потвърждава, че това е подход отдолу нагоре. Сега Ван Нистелрой. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това изложение. Ще получим ли текст от това изложение? Ако да, ще можем да вникнем по-задълбочено в тези слайдове. Не разбирам много какво иска да каже колегата. Наистина, в стратегията 2020 година Очакваме от всички държави, членки от всички региони да направят, постигнат максимума, да освоят максимално добре средствата, с които разполагат. Но всичко това трябва да стане като се използват интелигентните технологии, зелени технологии и други подобни. И всеки е, трябва да знае къде да се, към кого да се обърне да получи е, средства от правилния фонд. И не знам е, дали линията, която предлага комисията е най-добрата, защото към договора има зелена книга, дали ще наречем това клъстер или нещо друго, е, без значение. Трябва да има центрове, водещи е, за високо качество, което е, е добре. Трябва да има сътрудничество и концентриране на партньорството. Разбира се, трябва да има и съответната инфраструктура, за да се осъществи това. Всичко това е прекрасно. Ние се движим към тази специализация, този интелигентен растеж, но през последните години установихме, че Европейският парламент пое много инициативи, публикувахме голям брой доклади по-специално Комисията по регионално развитие, представяйки как ние виждаме нещата – така че аз бих ви помолил да отчитате в по-висока степен мнението на парламента, защото иначе тръгваме по една магистрала, по която се движим прекалено бързо, без да отчитаме истинската политика на сближаване и на регионално развитие. И би било наистина жалко да застрашим постиженията по този начин. Ако прекалено бързо се движим, това означава, е, че е, преговорите между държавите членки и разговорите, комуникацията с комисията е, ще доведат до пълно объркване, никой нищо няма да разбере. Имам усещането, че по същество нещата върват добре. Имаме доклад за осъществяването на тази политика с много полезни елементи, но архитектурата на Генерална дирекция регионално развитие учители възможните начини на прилагане? За това бих помолил за текста на вашето изложение, за да мога спокойно на Бистерум да го прочета. Благодаря. Госпожа Хана. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan myös omalta... Благодаря, госпожо председател. Аз също искам да благодаря за това интересно изложение, което направи комисията. Е, мога да установя като е, начало е, всичко свързано с иновациите наистина мисля, че трябва да насочим дискусията върху това, кое ще се случи след иновацията. Ние ще подкрепяме, ще има иновационни технологии и как ще ги използваме след това. Каква ще бъде тяхната е, реализация, ако направим едно сравнение с САЩ? Дали какви са, ще бъдат резултатите по производителността, как ще бъдат реализирани тези резултати от иновационната дейност? Какви ще бъдат економическите измерения? Мисля, че Европейския съюз трябва да наблегне на това. И смятам, че тази дискусия трябва да се води в рамките на политиката на сближаване – ако искаме да се насочим към средства, които да бъдат само в посока на изследователската, развойната дейност, а, ако отчитаме и регионалната политика, това може да ни бъде от полза. Това трябва да бъде отчетено а, при а, дискутиране по многогодишните рамки, защото а, това ще бъде от особена важност в рамките на стратегията 2020 година. Трябва да се отчита ситуациите в отделните региони. Има региони, в които а, имаше голям напредък в зелените технологии, в новите технологии и наистина това трябва да се развива. Но смятам, че наистина тази дискусия е изключително полезна. Бяха повдигнати тук някои въпроси от колегите, те се нуждаят от своя отговор. Но смятам, че това е полезна дискусия. Благодаря ви. Шан Кели, плиз. Шон Кели има думата. Благодаря. Първо искам да благодаря за презентацията. Е, общо казано, философията за тази презентация и е, синхронизирането на времето на Европейската стратегия с е, развитията в финансовата сфера, мисля, че е много важно, както каза колегата Пайпер, да обясним на гражданите на нашите избиратели какво означава това, защото ако не спечелим хората на наша страна, няма да постигнем никакъв напредък. Второто нещо е, какво всъщност използвате, за да преценявате, оценявате успешността на съответната иновация? Дали е а, повишаване в БВП, по-голяма заетост а, или пък а, други а, критерии? А, преди 20 години а, финансирането е, казахте, че се е увеличило от 4 на 25%, но а, важното да се каже, че тези пари не са в ръцете на а, регионалните органи за управление. мисля, че това трябва да се помисли като въпрос, за да се даде шанс на иновациите. И накрая, кластерите явно са много важни. Аз бях в Манхайм, в един клъстър там и там ми казаха, че трансфера на информация е много важен и много може да се научи от хората, които са в състояние да правят нововведения в собствените си региони, като узнават какво се случва в другите региони. Трябва тук да се включи идеята за сътрудничество между регионите. Тя е много важна, защото клъстерите или мини регионите често работят изолирано, самостоятелно и това жизнено важно знание и информация, които нямаме днес, трябва да бъдат налични утре това а, наистина е, е важно и може много да се постигне и като Ламберт искам да ви... А, е, е, също презентацията, много бързо минаха някои слайдове и не можахме да ги видим, те са много интересни, благодаря. Само да кажа нещо възоснова на това искане. Получили сме презентацията от а, Микел Ландабасо, ще изпратим на всички. Искам да напомня на колегите, че презентацията е свързана с съобщението, което е вече публикувано от комисията и което бе представено в началото на октомври в съвета по конкурентно способност. Така че говорим за документи, които вече съществуват и искам да припомня на всички ни, че миналия месец имахме обсъждане по подобен подход към иновациите и регионалната политика. Тогава имаше презентации на представител от Югозападна Холандия, който също говори за необходимостта за по-нататъчно развитие на те наречените екосистеми за новаторство на регионално ниво. Той ни каза, че на практика в много региони съществува едно движение от проекти за нововведения към регионални подходи. Региона като място за новаторски подходи, мястото, в което всъщност се случват тези иновации. Така че чухме от практиците по какъв начин тези концепции се използват в най-напредналите региони. Господин Ангоракис има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Вие сте прави, като казвате, че в нашата комисия вече сме обсъждали този въпрос по няколко повода не е първия път сега. Не за първ път сме проявявали интереса си към този въпрос. Въпреки това ще повторя нещо, което съм казала и преди. Не съм съгласен кохезионната политика, политиката по сближаване да бъде използвана за други цели. Не съм съгласен с това. Тоест не съм съгласен с това, което дискутираме днес тези, този е принос на политиката за сближаване да се използва за друг вид растеж. Смятам, че не бива да го използваме за интелигентното развитие. Господин Ланда Басо дори не сметна за необходимо да го спомене. Според мен е интересно да се види как интелигентното развитие ще допринесе за политиката за сближаване. Ние сме комисия, която се интересува, в, е, интересува от сближаването на европейско ниво. Госпожо председател, мисля, че всички знаем това. Е, и е, когато ние говорим за иновации, ние се интересуваме от крайния продукт. Един от колегите го спомена вече това. Какво ще се случи след съответното нововъведение? Какви ще са последиците? Какъв е крайния продукт? Знаем какви са огромните разходи за научно-развойна дейност и следователска дейност. Знаем, че това всъщност, което ни е необходимо, е, са економии на мащаба, ако искаме да сме ефективни в регионите. Аз се чудя всъщност кои региони, те ще са малко, няма да са много, Преценявам, че повечето региони не са в състояние да економисват от мащаба от продукти, които идват от процеса на иновация. За съжаление, госпожо председател, вие го и знаете това. Трябва да кажа, че показателя за патентите не ни дава много полезна информация. Това, че в Португалия има повишаване на количеството патенти и нововведение, нищо не значи. А, обаче Обединеното кралство, Португалия а, и, и двете са в а, тежко финансово положение в момента и економическо състояние, така че има няколко неща, които трябва да се доизяснят. Друго, което ме притеснява, което чух днес тук и ме изненадва, чувал съм го и преди, оратора каза, че това, което ни е необходимо е да определим конкретни приоритети за иновации в конкретни региони на Европейския съюз. Обаче аз се чудя кой ще ги определя тези приоритети, кой ще ги контролира, кой ще ги наблюдава и по какъв начин ще проверяваме дали има излишество или препокриване или няма. И най-накрая, тъй като говорим за економисване на ресурсите, много се изненадвам, че нищо не бе споменато за каквито и да било критики или въобще какъвто и да било въпрос, свързан с координация и липса, или липсата на такава между регионалните програми за новаторство и рамковата програма за научно-изследователска и развойна дейност на Европейския съюз. Защо не можем да погледнем въздействието на тази рамкова програма върху регионите, вместо да започваме от нулата, да видим какво прави еди коя си компания, отива в банката, иска кредит и така нататък. Извинявайте за дългото изказване, госпожо председател, но смятам, че това, което ни трябва е наистина да оценим реалните потребности на регионите. Срещнах се с а, Алкател във Франция и а, те ми казаха, че поради конкурен... конкуренцията, пазарната економика и глобализацията в Европейския съюз, в а, далеко съобщенията, което е много а, конкурентна сфера, има и конкуренция от китайски компании, а, се чудя дали регионите трябва да погледнат как ще се справят с подобен а, проблем, защото ще има все по-малко и по-малко ресурси, които ще са налични за политиката за сближаване и ще бъдат предостъпвани на изследванията и нововведенията, а пък всъщност действителност накрая нищо няма да се постигне. Благодаря ви за китайските продукти. А, беше много интересно, защото това всъщност противоречеше на това, което казахте до момента, как да се конкурираме с китайските продукти, как ние да се променим, как, защо да се променяме, което е именно нововведенията. Но следващия оратор, госпожа Манеско, има думата. Благодаря. Искам да благодаря на господин Ландабасо за презентацията. И разбира се, той е прав. Економическата и финансова криза показва, че политиката трябва да насърчава инвестициите в конкурентоспособност на регионите и да се подкрепи а, това развитие. Оценявам факта, че вие вярвате, че е важно в, новите европейски, в рамките на новите европейска стратегия да имаме развитие на, регионалната, на регионите. Но аз лично мисля, че възможностите на местните власти за действие, за сътрудничество между си е ограничена и те не могат да надхвърлят тази роля на просто изпълнители. И съответно не допринасят за а, дизайна, така да го наречем, на инициативите. А, искам да кажа, че Европейската комисия не трябва да взима в предвид повече и повече елементи, а просто наистина да ги взима в предвид. Това, което ние тук казваме. Ние сме по-близко до регионите, до местните власти, много по-близко, отколкото Европейската комисия, примерно. Споменахте нуждата от нова бизнес среда, която да подкрепя иновациите. Напълно съм съгласна. Но все още има държави членки, които като че ли не разбират основната роля на малкия и средния бизнес за националната економика и за европейската економика като цяло. И те не подкрепят съответно малки и среден бизнес, подкрепата, която той трябва да получава. Как мислите да продължите а, в тази насока? Как мислите да насърчите, да убедите националните правителства, че трябва да подкрепят малките и средни предприятия? и да осигурят финансова помощ също така за тези предприятия, които се специализират в научно-развойна дейност или в иновации. Това е единият ми въпрос. И вторият ми въпрос засяга факта, че европейската политика по сближаване вече върви в насока насър... насърчаване на тези иновации. 96... 86 милиарда са отпуснати, но не всичките са използвани. Искам да чуя от комисията оценка на ефективността на използването на тези средства. Ефектност, ефективност както на ниво развитие на регионите, така и конкурентоспособност. Може би тогава ще разберем до каква степен е нужно тези средства се отпускат от политиката по сближаване или трябва да направим допълнително усилие а, и да адаптираме фондовете, за да се използват ефективно. Благодаря. А, поне за сега никой не иска думата. В такъв случай а, ще помоля колегата Микел Адабасо да направи коментари. Благодаря. Thank you, chairman. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тези коментари, критики и предложения. Нека да се опитам да отговоря на някои от тях поне. Първото нещо, което трябва да се каже, може би това е моя грешка, че ние по никакъв начин не искаме да изкривяваме или да променяме целите на кохезионната политика. Точно обратното. Първа, втора, трета цел остават и това, което се опитваме да направим е точно да се опитаме да постигнем най-добри резултати от член 4, член 5 от съответно Европейския фонд за регионално развитие, където пише, че всъщност новаторството може да се насърчава с тези фондове, с тези средства. В сегашния програмен период това съобщение се опитва да помогне на националните и регионални органи да постигнат най-добри резултати и да се възползват максимално от тези възможности. Ние по никакъв начин не променяме, не изкривяваме основните цели и а, същността, а, причината за съществуването на тази политика. В а, другите политики вие знаете, че към тях има изискване да покажат съгласуваност с кохезионната политика. Първото нещо, което трябва да кажа е, че има нова визия за Европа, която вие сте подкрепили. Това е Европа 2020 година. Тази визия има много голям смисъл и е много логична да има приобщаваща Европа, да има устойчиво и приобщаващо развитие и растеж. Това за нас е задължително. В самото начало на този процес ние да кажем как тази поли... нашата политика, която е една, четвърта от, една четвърт от бюджета на Европейския съюз, ще бъде осъществявана. Това всъщност е целта на съобщението за сегашния програмен период. Второто нещо, което трябва да кажа е, че пак по никакъв начин ние не се опитваме да а, командваме от Брюксел, нещо да налагаме от тук върху регионите или пък нещо измислено от академичните среди или пък още по-малко от Съединените щати или пък тук от комисията да го налагаме върху регионите. Съобщението по-скоро е свързано с подход отдолу нагоре, т.е. да се види конкретно в регионите, какво им е нужно, за да могат те да постигнат възможно най-добри резултати с ограничените средства, които идват от Брюксел, за да постигнат економическо развитие. И също да ви кажа, че няма литература в економическата сфера, което да посочва, че економическото развитие, което е в основата на сближаването, т.е. сближаването се основава на економическо развитие, добро качество на заетостта в конкурентоспособни фирми, които могат да устоят на световната конкуренция. Това всъщност е нашата цел и за това искаме да насърчаваме новаторството. Новаторството е в сърцето на економическото развитие, което пък от друга страна е в основата на економическото политическото сближаване. Тук всъщност се опитваме да разширим, така се каже, да, да, да сготвим по-голяма торта, за да раздаваме повече от нея. Затова 80% се дават на тези, които имат най-голяма нужда, но се стараем да насъчаваме иновациите дори в най-отдалечения, в най-забравения селски регион. Това искам да посоча и пред гръцкия колега огромно, огромен интерес сме проявили към регионалните стратегии в северно-егейската сфера или в областта Македония в Гърция. Гледали сме какви са резултатите, защото най-важно е компаниите да са конкурентни, да дават възможност за заетост и да носят приходи. Искам да отговоря и на господин Ван Нистерой може би не съм се изяснил достатъчно добре, може би не съм достатъчно умел или не съм имал достатъчно време, всъщност вашия доклад беше нашето вдъхновение. Той е в сърцевината на нашия документ за синергия между различните финансови инструменти за насърчаване на новаторството от страна на комисията. Мисля, че това съобщение се опитва да докаже точно това, че има място, има нужда за от много по-силна синергия между а, рамковата програма и структурните фондове за насърчаване на иновациите. Може би също също не съм доизяснил, че ние не говорим тук за научно-изследователска дейност, за технологии и така нататък. Тук говорим за малки и средни предприятия. Има съвсем малко изменения, свързани с пазарни ниши, с конкурентно предимство. Малко се опитваме да подобрим нещата, да ги вършим малко по-различно, за да може да се даде конкурентно предимство, така че и малките фирми да бъдат конкурентни и наистина осъзнаваме, че две трети от работните места идват от този вид фирми. Те не присъстват толкова много в сферата, в, усилията за чисто фундаментални изследвания, които са част от рамковата програма на Европейския съюз наистина е важно, че трябва това да се разясни а, на гражданите. Това не е много лесно. А, когато се построи нов път, той е по вестниците, хората знаят за него и знаят какво означава. Когато се опитваме да насърчаваме нематериалните постижения, тогава е много по-трудно. Затова и ние имаме нужда от вас, от парламента, за да ни помагате в това усилие, защото това не е лесно. Това не е някаква нова цел на регионалната политика. Това е същата общата цел за регионално развитие, но просто подсилена и с използване на новаторството, защото според нас това е от основна важност и значение. Говорих вече за целите и мога само да се съглася с вас, че има нужда да се учим, да има обмен между регионите и ако съм давал толкова много примери, то беше само за да подчертая нашето желание да разпространяваме тези добри практики. Няма най-добри практики, няма нещо, което може да се вземе и да се присъди, така да се каже, в някакъв друг регион, защото всеки е различен, самите региони трябва да си определят сами за себе си какъв ще е процеса, каква ще им е стратегията, какви са техните конкурентни предимства и а, да си а, изберат едно, което смятат, че ще насърчи заетостта и иновациите, за да може и сближаването да върви по-добре. А сближаването пък означава да се съсредоточим върху а, тези региони, които имат най-големи трудности да достигнат до рамковата програма, чрез иновации, чрез Европейския фонд за регионално развитие, за да може в тези региони на Европа да продължат да се развиват тези програми, този дневен ред да продължи да се развива. Интелигентното развитие, интелигентния растеж се основава на познанията, той е устойчив и смятам, че тази политика, като насърчава интелигентния растеж, си върши работата, а именно насърчава заетостта, насърчава развитието в онези региони, които имат най-голяма нужда. Какви са конкретните приоритети, кой ги определя, кой ги контролира, как да се координират регионалните е, програми за иновации. Това, което правим в Брюксел, чрез е, тъй наречените региони за економическа промяна или региони на познанието, има и други инструменти, смятаме, че нашата роля е нещо като клирингова къща, така да се каже, тези, които подпомагаме на регионите да се учат един от друг. Ние сме платформа, която би трябвало да предоставя връзките, мрежите, подкрепата, за да се постигне това. За това имаме и те наречените fast track мрежи, мрежи за бързо а, обменяне на информация. Споменах няколко примера, няма да минавам в подробности. Това са мрежи между региони, които сядат заедно, те се финансират от нас, учат се помежду си и използват пари от оперативните програми, за да а, развиват а, възприемането на полуките, които са извлечени до момента от опита, да се учат взаимно от а, това, което са постигнали, но това са мрежи, които са между равни и хората се учат едни от други от своите партньори какво да кажем за местните и регионални а, власти. Вие всъщност сте по-близо до тях и сте прави. Ние не а, твърдим, че знаем по-добре какво е положението. Ние нищо не искаме да налагаме от Брюксел, да казваме кои сектори трябва да се подчертават. Ние всъщност предлагаме една много гъвкава стратегическа рамка, която се съсредоточава върху процеса. Знам, че е трудно да се разбере и още по-трудно да се обясни, но тези стратегии за специализация точно това имат за цел да обяснят, че това е един процес отдолу нагоре, който се движи от публичния и частния сектор в съответния регион, за да се види как най-добре да се харчат държавните пари, публичните средства, по какъв начин най-добре да си сътрудничим и по какъв начин най-добре да се движим напред с дневния ред за новаторството. В това съобщение точно това се подчертава, че трябва добро управление, хоризонтално и вертикално. Вертикално означава в местното самоуправление, регионалните власти и националното правителство. Понякога виждаме, че между тях няма сътрудничество. Аз ви дадох всъщност примера с клъстърите, за да а, ви демонстрирам точно това. Не си говорят достатъчно помежду си, а пък хоризонтално Министерството на економиката, на промишлеността, на науката, а, те си имат собствени територии, собствени сфери на дейност и чрез а, тази този скромен документ, с този скромен подход, ние искаме да им подскажем, че за да насърчават новаторството, те трябва да си сътрудничат хоризонтално между министерствата. И тук това исках да подчертая, че има четири комесария в комисията, които си сътрудничат помежду си и са подписали това съобщение. Като пример. А, няма да ви давам списък на оценките, пък, които сме правили, защото вие а, повдигнахте въпроса за оценяването на резултатите, но смятайте и мога да ви уверя, че ние напълно си даваме сметка в това съобщение и в други работни документи, че ако искаме да сме ефективни в а, новаторството, трябва да има постоянна текуща оценка. А за оценка са необходими показатели. Смятаме, че най- последния подход, който използваме за категоризиране на разходите, започва да се движи в правилната посока. Знаем повече за това, което правим, по-добре можем да го оценим, но все още сме далеч от това, което трябва да бъде, а именно истински инструменти за оценка, за да можем да си подобряваме политиките и консултацията, която даваме по тези политики. Ние сме посочили в съобщението, че разчитаме най-много на желанието на държавите членки, на тяхната воля да установят съответните основни показатели за оценка на а, новаторството. Това не е свързано само с патенти, с а, някакви други показатели, свързане с а, средния и, и високотехнологичния сектор, а, свързане с. А, други неща, не само с научните изследвания. А, опитах се да дам максимума от себе си. Ако не съм отговорил на всички въпроси, моля да ми простите. Благодаря ви много, господин Микел Ландабасо. Както виждате, новаторството е въпрос, който е важен за всички колеги. Някои имат притеснения в контекста на кохезионната политика, в контекста на някои реални проблеми, които е, има в най-бедните региони. Те страдат от тези проблеми. Някои искат да видят напредък е, и е, по-голяма важност на новаторството, защото и те смятат, че, че така Европа ще е по-конкурентна, ще задържи възможността си да дава заетост, да поддържа заетостта за да не се изгуби тя в вече новопоявяващите се големи пазари и економики. Много благодаря на комисията. Ако има други стъпки от Генерална дирекция регионална политика или други комисари в рамките на кохезионната политика за следващата финансова перспектива, бихме ви благодарили и бихме ви били благодарни, ако идвате тук и ни давате актуална информация за всички стъпки, които се предлагат предлагат от комисията и да ни докладвате какво се случва в държавите членки, защото разбираме, че по време на съвета за конкурентоспособност това съобщение е получило голяма подкрепа от държавите членки. Затова искаме и ние да бъдем информирани постоянно за плановете ви. Благодаря ви за участието в нашето заседание днес. Уважаеми колеги, можем да преминем към шеста точка от дневния ред. Е, тя е точка на Ламберт Ван Нистелрой. Имаме размяна на мнения за проекто Становището за Европейската година на активния живот на възрастните хора. Годината е 2012. Господин Ван Нистелрой, ако искате да предложите сега на нашето внимание проекто и идеите си. Благодаря, госпожо председател. Ето една тема, която е не толкова сложна и комплексна, колкото предишната. Става дума за тематична година, която Европейската комисия иска да посвети на една все по-значителна група от европейското население. Наистина, а, ние сме шампиони в тази сфера, старяване на населението и има по какво да се помисли. А, много от нашите региони, европейските региони, започват да усещат това, да речем Румъния, бившата източна Германия, източните провинции на Германия – във Франция също така се установява намаляване на активното население. И много наши заседания са посветени на тази тема в мой избирателен район Брабант в Холандия. И така бих разделил на четири точки моето експозе би трябвало, според мен, тук да се добави, освен на активен живот на възрастните хора, засилване на солидарността между поколенията. Защото не е достатъчно да говорим за възрастното население, а да се говори и за тази солидарност между различните поколения. Знаем, че активното население намалява, и важно в нашето общество е именно тази солидарност между различните поколения. Не трябва да забравяме е, контекста. Наистина активен живот за възрастните хора е много хубава формулировка, но не трябва да забравяме и солидарността между регионите. Е, това предполага активно участие на регионите и е, съответните европейски инструменти за засилване на тази дейност. също така не трябва да забравяме и ролята на комуникационните е, технологии технологии, информационните технологии. Не всички възможности се използват достатъчно е, тук. Друг е, точка, която няма много да наблегна, задавам просто въпрос към колегите. Трябва ли да говорим за пари, за финансиране? Е, защото да се посвети цяла една година на толкова амбициозна тема, без съответните средства е, за конкретни действия, не мисля, че това е нещо добро. Но това е въпрос, който задавам на колегите. Не трябва ли да се е, каже, че поне 10 милиона трябва да се отделят е, за провеждане на тази европейска година, а да не се задоволяваме само с е, амбициозно заглавие на тази тема? а, трябва все пак да има и съответните средства, които да стоят зад а, тези намерения. А, няма да настоявам по тези аспекти, свързани, например, с пенсиите. Благодаря. Сега започваме, давайки думата на докладчика Сянка, госпожа Вързенова. Vážená paní předsedající, kolegové, kolegyně, Evropská komise... Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Европейската комисия изготви този проект за активното остаряване. Искаме да привлечем вниманието върху факта, че националните и регионални политики трябва да вземат предвид тези по-възрастни поколения и съответно проблемите, които стоят пред тази възрастова група. Идеята е да се, подкрепи държавите, да се подкрепят държавите членки и регионалните местни власти, за да се позволи наистина едно активно остаряване. Става въпрос за възрастова група над 55 години и а, трябва както те да са информирани по-добре, така и да набралим повече на, на солидарността между поколенията. Трябва да дадем повече по-добра картина, така да се каже, визия на европейското общество. Като докладчик в сянка, нека да кажа, че се радвам от по-широкото участие на националните парламенти и на регионалните местни власти. Ако успеем да се споразумеем по това проекто становище, бихме могли да го приемем. И местните власти познават ситуацията на практика много по-добре, отколкото ние. Нека да вземем предвид това, а също и да наблегнем на солидарността, която е нещо много добро. Мисля, че това отговаря на духа на проекта. Радвам се, че не споменаваме просто по-голямо участие на местните власти – а че взимаме предвид и неправителствените организации, гражданското общество, които трябва да бъдат споменати в текста. Те играят много важна роля в подкрепата на населението за активно остаряване. С докладчика ние а, ще приемем с отворени обятия всяка подкрепа по дебата за активното устаряване на населението на европейско ниво. Благодаря. Госпожо председател, Наистина бяха повдигнати много сериозни въпроси. Ние всички сме съгласни по измеренията на този въпрос. Няма да повтарям всички коментари, няма да навлизам в подробности, но в петия доклад за сближаването, публикуван преди няколко дни, се споменава именно се споменават тези предизвикателства от застаряването и смятам, че това наистина отлична крачка напред да се установят тези предизвикателства и тяхното решаване чрез политиката на сближаване. И както колегата подчерта, много е важно да осъзнаем ролята на градовете при прилагането на осъществяването на тези действия и ролята на националните координатори които могат да проследят, да следят за правилното прилагане на политиката за сближаване. Обмен на добри практики, например, защото има региони, които са се сблъсквали с този проблем и има установени добри практики в решаването на тези проблеми. По отношение на финансовите аспекти, смятам, че трябва да се проведе дебат и по този въпрос и трябва по-засилена финансова подкрепа. И в рамките на кохезионната политика трябва да се даде отговор на проблемите, които повдига застаряването на населението. Наистина трябва да се постави ударение тук. Освен на това, е, има предизвикателства в сферата на здравеопазването, разбира се, и бихме могли да помислим дали е, не може да се е, намерят средства и в рамките на социалния фонд. Е, в общи линии аз съм е, удовлетворена от този е, доклад. Наистина тук се посочват много важни проблеми. Благодаря. Имаме още двама желащи да взема думата. Олен Кадек. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на младият ни колега Ламберт Ван Нистелрой за тази отлична работа, свършена а, тук по темата на активния живот на възрастните хора. Наистина това е много важна тема. Във Франция а, аз съм а, а, член на регионалния а, съвет и работя по а, интеграция на а, това население. И трябва да ви кажа, че тази дейност струва все по-скъпо и наистина ще се нуждаем а, от много повече средства. Европейската година за активни старини наистина а, цели е да се насърчат местните и регионални органи на власт, както и гражданското общество е, за да се използва потенциала на пазара на труда на това население. Аз наистина приветствам тази инициатива на е, комисията, така че по-възрастното е, население да се ползва от добри условия на труд и да се борим с социалното изключване, изолацията на тези групи. Знаете, че се осъществява реформа на е, е, пенсионна реформа. Доста е, трудно протича тя във Франция и е много важно на местно и регионално равнище да се разполага със съответните средства за интегриране на това население. И това е особено важно и по отношение на политиката на сближаване и на териториално сътрудничество. Благодаря, Балбар Дебро. Благодаря. Също искам да приветствам казаното от господин Ван Рой за това, че възрастните хора също допринасят за обществото, но за съжаление, когато се води такъв дебат, много, хора, много пъти тези хора са представени като тежа за обществото, а не като активен ресурс. Това за, именно за това приветствам казаното от колегата за насърчаването на а, солидарността между поколенията. Знам, че, се, че имаше конференция в Испания под Испанското председателство, за, подчертавайки проблемите на възрастните хора, какво означава активен живот на възрастните хора и, солидар... и наблягайки на солидарността. Много, прави, много неправителствени организации представиха своите платформи, своите идеи, даже се изгради на такъв сайт, платформа за размяна на такива идеи. Като цяло, за насърчаване на тази солидарност, има някои много добри проекти, например в моя избирателен район, които не изискват много средства. Те се провеждат на, на регионално ниво и а, насърчава солидарността. И е също така целта е младите и възрастните да работят заедно, да са заедно в едно общество, в което социалните структури вече не са същите като преди. Преди социалните структури а, позволяваха възрастните хора да са част от ежедневния живот и на младите, докато сега не е така. А, тези проекти, които не изискват кой знае какви финансови средства, позволяват всъщност да се върнат тези а, структури структури. Например, някои от тях засягат младите, които трябва да помагат на по-възрастните или пък борбата с наркотиците и така нататък. И също за помощ на децата. Така че това са важни стъпки напред. Така както каза господин Ван Нистерой, тази тематика може да бъде, да поеме в две посоки. Едната от тях е да си остане на думи, а нищо да не се случи на практика. А втората може да бъде а, истинска практика и то цветуща практика. Например, а, нека да не забравяме какво стана по време на дискусиите за хората с увреждания. Имаше практики, имаше истинска ангажираност страна населението с над милиони подписи и се искаше а, равенство, не само, например, в службата или нещо такова. Така че определено можем да имаме конкретни действия и тук. И най-вече факта, че тук през 2010 година има, разглеждаме та, годината на социалното включване а и до година годината на доброволческата дейност, разискваме тази тема, мисля, че е добро. Мисля, че е една стратегия, която ще еволюира и така, че през 2012 година вече можем да имаме някакви първи конкретни резултати. Благодаря. Благодаря. И накрая Шон Кели. Благодаря. Искам да кажа, че първо заглавието е добро активно, активен живот на възрастните хора. Защото е вярно, че активният живот продължава и след пенсионирането. И това се прилага за всички. Именно за това трябва да има нова стратегия. Второ, активен се противопоставя по смисъл на неактивен. А такова противопоставяне съществува при всички а, поколения. Това засяга и е, чисто физическите дейности. Например, нека да не забравяме, че ние се опитваме да накараме младите и въобще хората да бъдат по-активни, да спортуват повече, защото това е полезно за здравето им през целия живот. И ние вървим и се стремим към общество, където всички да са по-активни. Второ, цялата идея за активни а, хора, за активен живот на възрастните хора е а, тези хора да не бъдат просто, да не излизат внезапно от пазара на труда, напротив, те да продължат евентуално да бъдат ресурс на този пазар или да пътуват, да подпомагат туризма по този начин. Това е също, разбира се, въпрос на личен избор, на начин на живот. Така че ние трябва да подпомогнем избор на живот, който да води към по-правилен, добър начин на живот. Мисля, че говорихме и с Ламбърт по този въпрос. Ако имаме е, истинско включване, активен живот за възрастните хора, доброволческа дейност, мисля, че това ще подпомогне много нашите проекти. Тези проекти ще се развият. Ще имаме, разбира се, и други пилотни проекти, които ще продължат. И трябва да видим в края на всяка година каква е информираността сред европейските граждани за значението на възрастните хора. Благодаря. И преди да дам думата на Ван, на Ван Нистелрой за а, последни забележки, давам думата на Европейската комисия за някакви забележки от тяхна страна. Благодаря, госпожо председател. Нека да отговоря първо на бюджетния въпрос. А, инструментите, които комисията предлага, не са свързани с някакъв конкретен бюджет за тази година, защото ние бихме могли да считаме, че можем да финансираме тези действия от съществуващия вече бюджет. И имаме около 4 милиона евро на разположение за комуникационна кампания и за някои от основните инструменти. И има много програми, които могат да финансират различни проекти, свързани с активния живот на възрастните хора. Съседавахме с колеги от други генерални дирекции поне три пъти вече. Те приемат идеята и се радват на идеята за тази програма за активен живот на възрастните хора след пилотните проекти. Искаме да имаме конкретни резултати през 2012 година и да организираме годишни срещи, които да бъдат организирани от различните генерални дирекции за а, активния живот сред възрастните хора. А, така че тук разполагаме с някакви средства, но искаме нещата да са по-различни. Нека да не забравяме, преди беше годината на иновацията, на креативността и сега се ориентираме в друга посока. Благодаря! А сега господин Ван Нистерой, някакви забележки? Благодаря ви много. Благодаря на всички изказали се колеги за техните изказвания. Те наистина вървят в правилна посока и ще ми позволят да подобря текста. Отбелязвам а, значителната подкрепа на а, текста, който съм изготвил – Смятам, че наистина ще изтъкнем реалните факти. През първото тримесечие едната година комисията ще а, направи а, по-конкретни предложения по този въпрос и смятам, че ще можем до 18 декември да отделим време или малко повече дори за измененията. Що се отнася до финансовата страна въпроса, аз съм съгласен да обсъдим съществуващите фондове с комисията. Стига нещата да са ясни, да има ясни програми, а не отново да се сблъскаме с бюрократичните подходи. Трябва наистина нещата да са съвсем ясни, иначе няма да има никакъв стимул за тази дейност. И смятам, че трябва да наблегнем именно на финансовия подход. Ако в началото на едната година установим, че всички предложения вървят правилна посока, няма да предлагам други изменения. Благодаря. Единственото нещо, което остава да решим е срока за изменения. Предлагам до 8 декември, 6 часа вечерта да е срока и ще се опитаме а, да а, положим всички усилия за гласуване през януари. 8 декември, 6 часа вечерта, срок за изменения. Сега да минем към седма точка дневния ред. Е, е, преди известно време ирландските ни колеги помолиха да поканим Европейската комисия да ни даде информация, да обменим накратко мнение за програмата за мир и Аниес Линдеман от Европейската комисия е днес с нас. Така че а, ще се опитаме да имаме нормална дискусия въпреки техническия проблем. Ще дам думата на госпожа Линдеманс, за да ни даде актуална информация за напредъка на програмата за мир. Благодаря, госпожо председател за тази покана и за това, че ми дадохте възможност да, да, дам, да дам актуална информация на тази комисия по отношение на, а, на програмата за мир в Ирландия и Северна Ирландия. Финансовата помощ от тази програма и Международния фонд за Ирландия е най-ясното изражение на а, човешката подкрепа към а, този мирен процес. Европейския съюз даде 1,3 милиарда евро в период а, на три програми за мир, които започнаха през 1994 година по отношение на фонда за Ирландия, Европейския съюз даде 349 милиона от 89-та година насам. Ще се върна към тези финансови аспекти в презентацията си по-късно, но първо искам да посоча, че Европейския съюз подкрепя мирния процес в Северна Ирландия и чрез нефинансови средства, например председателя на комисията, господин Барозо, бе първия а, високопоставен а, официален представител а, а, в Ирландия след а, споразумението за установяване на мир а, пър... среща с външния министр, господин Барозо се съгласи да създаде работна комисия с Северна Ирландия, за да може тя да участва по-много в европейските политики, да се улесни нейния преход към мирно общество и да се възползва от възможностите в мирно време. Е, с удоволствие ви съобщавам, че в резултат на работата на тази група Северна Ирландия успя да стане по-ангажирана с е, дейностите на Европейския съюз. Конкретните резултати се простират от е, обмен между официални представители до увеличаване на интереса в участие в политиките, като например трансевропейските мрежи и седмата рамкова програма за научни изследвания. Както вече споменах, е, подкрепата на Европейския съюз за мирния процес бе изразена в финансов смисъл, чрез дарения на към Международния фонд за Ирландия от 1989 година и чрез програмата за мир в контекста на структурните фондове. През април тази година бяхме тук пред същата вашата комисия, за да докладваме пред, за, за доклада на Шон Кели пред съвета и комисията за приноса на Европейския съюз към Международния фонд за Ирландия от 2007 до 2010 година. Изготвения тогава доклад отразяваше, освен всичко друго, положителното функциониране на фонда и подчерта нуждата за продължаване на подобен вид интервенции. В същия дух Европейския парламент изготви доклад по собствена инициатива от Барбара Дебра, член на тази комисия. В него се обсъжда приноса на Европейския съюз към мирния процес в Северна Ирландия и също коментира доста положително по програмата за мир и Международния фонд за Ирландия. Също така, в същия дух са заключенията на собствения по собствена инициатива доклад на а, Економическия и социален комитет. Посочва се по същия начин, както в Европейския а, парламент, положителното въздействие на тези структури. А, независимата оценка на управляващия орган и секретарията на Международния фонд за Ирландия посочват въздействието на тези интервенции. Имаше други коментари в други доклади и коментари и това, от това стана ясно, че мирният процес е дългосрочен и има нужда да продължат подобен род интервенции за бъдеще. Мисля, че може да се споменат за удобство няколко цифри от създаването на Международния сградния фонд. Над 839 милиона евро са дадени на над 6000 проекта в всички проекти и програми за подпомагане. Фонда набра 1,4 милиарда средства за съответно инвестирана една, една английска лира, като а, идваше това финансиране и от други ресурси, като това пряко или косвено се оказа а, а, причината за създаване 55 000 работни места. Бюджет е 1,5 милиона евро на фонда, 1,1 милиарда евро е а, приноса на Европейския съюз. Тези две програми са финансирали над 12 000 проекта и а, създадоха възможности за 2000 работни места. Повече от 9 000 души получиха квалификация. Освен това, Третата програма за мир има допълнителни 333 милиона евро, от които около 200 идват от Европейския съюз. Какво означават тези цифри? Въздействието на мирните програми и Международния фонд за Ирландия надхвърлят всякакви количествени индикатори. Всъщност въздействието най-добре се хваща от качествените показатели, свързани с процеса за мир и процесите за помиряването. Няколко примера програмата за мир плюс Международния фонд за Ирландия допринесе за ангажирането на местните общности и улесни развиването на разбирателство между тези общности. И двата инструмента помогнаха за поддържане на инерцията, въпреки че политическия процес беше бавен. Няма да преувелича, като кажа, че в много трудно време е, всъщност двете общности не говореха помежду си и прилагането на двата инструмента бяха единствените случаи, в които е, двете страни можеха да бъдат принудени да седнат заедно и да вземат решения. И двата фонда е, се занимават с е, наследството от конфликта и дават възможности, за, които пористичат от мирния процес. Чрез проектите се изграждат необходимите структури за трансгранично сътрудничество и вследствие от това се приема работата, трансграничната работа като нещо нормално. Подхода отдолу нагоре договаряне, установи нови начини за взаимна работа между различните заинтересовани страни. Това даде е, едно чувство за ангажираност в процеса за мир на местното население и без съмнение Северна Ирландия натрупа много опит в изграждането на мир, което може да е положителен опит за други региони в света, които са изправени пред подобни проблеми. Вашия доклад по собствена инициатива и другите споменати доклади призовават този опит да бъде документиран и споделен. Също така програмата за мир установи една мрежа за мир, в която заинтересувани власти и организации в цяла Европа и извън Европа могат да участват ролята на образованието в изграждането на мир и ролята на местната власт в инициативите за помиряване са само два от работните семинари, които са били проведени в тази мрежа. Искам да приключа своята презентация с няколко думи за бъдещето на мира и а, също така бъдещето на Международния фонд за Ирландия. Както си спомняте, този фонд през 2006 година реши да не търси допълнителни финансови средства от дарителите след настоящата година. Тоест от 2011 нататък да няма такъв принос. А, Фонда обаче осъзнава, че има още работа за вършене, особено при достигането на местните общности и поради тази причина фонда обмисля продължаване на своята дейност. Обединеното кралство и Ирландия вече се обърнаха към комисията, за да попитат дали бихме подкрепили продължаването на няколко ограничени на брой и целенасочени дейности. По принцип комисията цени много работата на фонда и с нетърпение очаква да обсъжда обсъди с Европейския парламент и Европейския съвет как да продължи финансовата подкрепа за Международния фонд за Ирландия между 2010 и 2013 година в съществуващите финансови перспективи. Като счетем продължаването на тази програма за мир след 2013 година, трябва да обсъдим с Европейския съвет и Европейския парламент в контекста на дискусиите на новата многонационална финансова рамка, как това може да стане. Оставам на ваше разположение за по-нататъчната дискусия и въпроси. Благодаря ви много за вниманието. И аз ви благодаря. Барбара Дебрюн има първа думата. Благодаря ви. Искам да благодаря на госпожа Линде Манс тази сутрин за това, че е тук, че ни представи тази интересна презентация и за любезните думи, които каза не само за програмата, но и за моя доклад по собствена инициатива, който бе прият от парламента. Искам да се възползвам от тази възможност да благодаря сърдечно на председателя на нашата комисия, госпожа Хюбнер, която като комисар изигра много важна роля не само в насърчаването на програмата за мир, но и сама дойде да се увери как проектите работят на местно ниво, какви са ползите от тези програми за нас в усилията ни за изграждане на мира. Освен това, успяхме да работим и с тъй наречената работна група Барозо, както тя е известна в мой избирателен район. Това е работната група, която бе създадена за да помага на тези, които са далеч от европейските програми, за да могат те да участват по-активно в програмите на Евросъюза. За нас е важно, може би, да погледнем този кръстопът отново, защото в последния парламент, не само до 2009 година, когато бяха изборите, това беше една тема, която се разглеждаше доста редовно в дискусиите на тази комисия, но комисията тогава реши да посети пограничните региони и пограничните окръзи, за да види какво става с тези средства, какви а, са възможностите за използване на кохезионни структурни фондове по-широко. тогава имаше обаче и смяна през 2009 година на членове на Европейския парламент и а, трябва, според мен, и новите членове да обръщат внимание на ефектите от а, тези програми. След конфликта, конфликта трябва а, наистина да се придвижваме напред и да изграждаме помирение. тези програми и проекти създадоха една среда, в която този този напредък е възможен. Както госпожа Линдеманс каза, имаше един подход отдолу нагоре, изграждане на структури, които до момента не са били използване, но това доведе и до съвместна работа между хора, да партнират помежду си един подход, който преди бе непознат за тях. И мисля, че в края на тези последни програми, тези местни организации вече разполагат с капацитета да осъществяват програми, да предоставят услуги, да работят заедно за решаването на общи проблеми. И това бе направено в, върху една основа на взаимна работа между местните общности и трансгранично сътрудничество, което бе доста проблематично преди поради началното създаване на тези структури и проблемите, които съществуваха преди разрешаването на конфликта. Наистина сърдечно искам да благодаря за това, че отбелязахте нашия доклад по собствена инициатива. Изграждането на мира наистина е дългосрочен процес, той изисква време и той трябва да продължи. Ние имаме голямото желание това да продължи чрез програми и искаме да дадем нещо в замяна. Мислим, че Една от най-успешните части на програмата напоследък е а, частта, която гледа отвъд, а, в а, която наистина местните организации могат да работят с Западните Балкани, с други области както вътре в Европейския съюз, така и на границите на Европейския съюз, такива области, които са били също в ситуация на въоръжен конфликт, които също са имали подобни проблеми. И наистина в полза на стабилността в целия Европейски съюз и на неговите граници с онези държави, които искат да се присъединят към него, смятам, че е необходимо да продължим тази работа, както в рамките на Международния фонд за Ирландия или програмата за мир, ако това е възможно. Приветствам думите на Агнес Линдеманс. Просто искам да задам един конкретен въпрос. Аз мисля, че това, което казахте, звучеше малко по-обнатеждаващо за Международния фонд, отколкото за програмата за мир. Не знам дали е възможна четвърта такава програма. Благодаря, Барбара. Шон. Благодаря ви. Барбара каза доста неща. Ще допълня аз като родом от Северна Ирландия. Имам а, а, опити от добрите, от лошите неща. А, виждали сме обаче и добрите времена, така че се надяваме те да продължат. Жалко е, че това не е дебатирано в парламента, защото това бе възможност за Европейския съюз да покаже добра, доброто си лице, добрата си страна и а, вие сте ги чували тези думи преди. Европейския съюз е а, най- покрития доброжелател на останалия свят. Тоест правим всичко добро, обаче то е много бързо и без много-много реклама и шум. Трябва да ви кажа, че в Ирландия и Англия има много хора, мнозинството подкрепят тези програми, обаче ако ги попитате какво мислят за тях. Те може дори да не знаят, че тези програми са финансирани от Европейския съюз. Може би ще кажа, че са от Съединените щати или нещо такова, което изкривява картината. Много важно. Много важно е да се възползваме от възможностите за рекламиране, за, за на, популяризиране на а, този принос на Европейския съюз. А, и като докладчик също искам да кажа, че а, трябва да се обръща внимание. А, на хора като Барбара Дебрун, Мартин Макинес и други, които а, са членове на а, Европейския парламент, а, които докладват по тези въпроси. В моя собствен живот аз също не съм си представял, че има хора, които биха седнали заедно на една маса и биха обсъждали тези въпроси, но явно хората имат желание за мир, водят своите разговори, обаче има все пак малцинства, които настояват на собствените си права. Не се отдава а, достатъчно внимание на приноса на ръководството на Шинфейн. Те също са допринесли доста за този мирен процес и а, мисля, че годината, която прекарахме в Европейския парламент а, и която а, бе посветена на тези въпроси, а, тогава имаше голяма борба с тези врагове на демокрацията, имаше националисти и така нататък, но аз самия, както казах, съм от Северна Ирландия, съм посетил Северна Ирландия преди няколко седмици, в Белфаст бях, Барбара също и за първ път през живота си преди няколко години а, може би нямаше да мога да пристъпя до тази област, където бях сега. Много а, опасности се криеха тогава за живота на хората в а, този пограничен регион. Сега обаче в тази изграда на кметството имаше почерпка, която бе организирана от другата страна на границата. Всички бяха топло, добре дошли и приветствани. католическите училища и протестантските училища също живеят в мир. Това е също друг признак за прогрес и трябва да се отдаде дължимото на тези, които са го постигнали. Трябва обаче да ви кажа, че има все още а, дисиденти, има такива, които се цепят и се делят, има от време на време стрелби тук-таме. Затова е важно този проект да продължи, защото колкото по-дълго продължи мира, толкова по-голяма е вероятността да, се, а, да не се върнем към а, унези лоши времена. Много хора са а, все още безработни, трябва да ги вземем предвид, защото те са целта на а, екстремистите. Те са тези, които пръв първи попадат тяхна жертва. Затова трябва да продължим а, тази програма, за да се постигне наистина а, устойчив успех на, на тази мирна програма. Затова ми се ще Европейския съюз а, да популяризира това, което е направил, да се гордее с това, което е постигнал, защото това е едно добро нещо, което Европейския съюз е направил, а пък е тайна за останалите, хората не знаят за него. Благодаря ви, Джеймс Никълс. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар. Искам да ви поздравя за свършената работа за този мирен проект. Госпожа Линдеманс каза, че Баросо, Баросо също е, е посетил лично Северна Ирландия, но съжалявам все пак, е, че не се е видял с депутатите там. Това е неприятно. Никой не ни е питал нас от другата страна на граничната линия. Слушайки господин Кели, Единствените, които явно са били въвлечени, са Джери Адамс и другите от Шинфейн. Но нека да не забравяме, че, например, Жак Делор и неговата служба също са участвали в тази мирна програма. Тази програма е, е имала за цел да дава средства на хората, да подпомага отдолу нагоре, т.е. самия народ, не по върховете. Поне такъв беше замисъла. Аз лично не вярвам, че сме постигнали това, което твърдите тук. Има страшно голяма разминаване и все още много големи проблеми в прилагането на тази програма. Тук не говорим за месеци, говорим за години – Идете, примерно, да говорите с някой от пограничните органи, да видят как точно се прилага вашата програма, да видите фрустрацията, да видите проблемите, които хората, с които хората се сблъскват там. Аз а, също а, имам и мнението на жените в Северна Ирландия. Те са пропуснати, техния глас не се чува. А, в целия контекст на мирен процес. Има също така едно от предложение да се вложат 20 милиона от този мирен проект в един проект за затвори. Аз се противопоставих. Това не е подход отдолу нагоре. Това е подход отгоре надолу. Така че аз се питам, как точно работим и къде работим. Как помагаме на тези, които наистина се нуждаят. Не е въпрос в Северна Ирландия дали си говорим между си или не. Аз съм от област, в която съседите ми са от различни религии. Ние си говорим, ние работим заедно, дори в най-лошите времена. Да, има проблеми. Но там именно трябва да помогнем. Все още има много работа, която трябва да бъде свършена. А, не знам дали Барбара не иска да се занимава с този проблем, но а, не знам всъщност а, журналистите в Брюксел или в а, Северна Ирландия или пък а, различните власти да. Кои са тия, които ще твърдят, че програмата се е приложила? Има различни степени на прилагане. Барбара сигурно ще се съгласи с мен. Преди няколко седмици а, имаше ни разговори с финансовия министр и той като че ли въобще не си даваше сметка за проблемите, а, с които се сблъскват, а, се сблъсква неговия народ, откъде идват те и какви са възможностите. Аз лично бях оплашен от това. Няма смисъл да си стоим тук, да се аплодираме взаимно за добре свършената работа, а хората всъщност на терена не вярват въобще, че ние сме свършили някаква дейност. Шон Кели каза, че Европейския съюз не се хвали и не се самопопуляризира. Не бих се съгласил с това. Мисля, че в Северна Ирландия хората вярват, че Европейския съюз им помага. Докато всъщност Европейския съюз гледа сам как да не се намеси. Така че в това отношение да, достатъчно добре вършим работата. Но посетили ли сме на практика структурите, видели ли сме как точно работят, къде са проблемите, как, какви са тия бюрократични спънки и как може да се започне с 13-месечен проект, дори няма две години. А, така че аз бих питал комисията а, Разгледали ли сте наистина нещата? Няма смисъл да говорим за мирни преговори, ако не стабилизираме района. Искам изпълнителните, тези, които са на в, отговорни постове в Северна Ирландия, да знаят какво вършат. И мисля, че има я истинско липса на вземане на конкретни решения там. И е нещо друго те не въобще не включват парламента в своите обсъждания, в своите действия и в това как ще се разпределят средствата. Така че аз лично моля комисията, отидете отново там. Не считайте, че просто стоя тук и ви критикувам. Тези думи са истина. И ако не казвам тези думи сега тук, това значи, че аз изоставям всички тези хора, които се надяват на някаква помощ. Затова ви моля да отидете отново там и да направите истинска, сериозна оценка на ситуацията. Благодаря. Благодаря. Разбира се, прав сте да споделите с нас вашите чувства, но нека да ви напомня, че аз като комисар изкарах часове, говорейки с а, вашите представители, с, не само Джери Адамс, но и други а, от Северна Ирландия, които дойдоха в Брюксел. Аз лично бях не само в Белфаст, но и в други райони. А, разгледах как се прилагат от проектите на практика, а, за, например, за опазването на мира по улиците и сътрудничеството, което а, сме развивали, смея да твърдя, че то беше много важно и със сигурност ставаше въпрос за сътрудничество от долу нагоре. Разбира се, не сме приключили с този процес и Европейския съюз няма да престане да засвидетелства своя интерес, своята помощ. Надяваме се някой ден да отидем като представители на а, Реги, да видим в Шинха как са се променили нещата. Но преди да а, попи... Но преди да дам думата на някой друг, да видя дали Даян Доц е тук в момента, не е явно. Така случай господин Галахър. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на госпожа Линдеманс за презентацията, за даването на новата информация относно ситуацията. Както на терена, така и за Международния фонд за Ирландия. Този фонд изиграя важна роля в мирния процес през изминалите години, като създаде а, над 50 000 работни места, а, и, много, и допринесе по много, друг, много други начини. Това е важен елемент, който подпомогна за разрешаването на част от конфликтите. Спомням си, а, че бях в парламента, когато беше обявен прекратяването на а, огъня. Тогава беше казано, че Европа е отговорила по положителен и практически начин. И по този начин веднага успя да се задейства помощта на, национал... на Международния фонд за Ирландия. Това беше по времето на Жак Делор. Беше. А, това доведе до някъде и до мирните преговори, и съответно до. А, в Белфаст хората си спомнят а, че имаше трима депутати, които бяха с народа на брега на реката. И а, някои от които и сега са депутати, други ня... са напуснали този пост. А, разбира се, мирните преговори не са приключили. Те продължават да преследват своите цели. И хората от двете страни на границата, двете страни на религията трябва да работят заедно тези хора живеят в един район и има а, една. Всъщност става въпрос за един регион, който е проблематичен и от географска, и от политическа гледна точка. На времето столицата на Ирландия беше Дери. Евентуално се мислеше това да се върне, но в крайна сметка избор беше Дъблин. Така че аз се беше се стигнал до едно споразумение, че а, границата ще бъде а, сигурността на границата ще бъде осигурена със средства и от двете страни. И трябваше да се види както хуманитарния аспект, така и чисто економическия И е, тези райони, погранични райони, със сигурност са се възползвали от мирните преговори и също така от помощта на Международния фонд. Разбира се, сигурно подхода не винаги е бил отдолу нагоре, но в повечето случаи той е бил отдолу нагоре. И смятам, че хората и от двете страни на границата, хора, които никога нямаше да се съберат, иначе са си сътрудничали в най-различни програми, включително по Международния фонд и по мирния процес. Така че радвам се да чуя комисията да казва, че има възможности, нови възможности. Аз никога не съм бил съгласен с решението на Международния фонд а, за Ирландия, че трябва да се прекратят помощите. А, но радвам се да чуя, когато комисията говори за нови възможности, че ще се продължат дейностите и че ще се средочат върху дейности за 2010, 2011, 2012 до 2013 и разбира се, че това ще се включва в финансовите перспективи. А е, също така, че комисията все още вярва, че могат да, се, ну, да има допълнителни резултати, ако се отпуснат допълнителни средства. Знам, че различните асоциации за мир в двете страни на грани, от двете страни на границата искат да говорят повече с депутати, с други международни представители. Най-вече Даян Дотс, Джент Никълсън и Барбара Дебруан са едни от основните, които допринасят за този мирен процес. Така че, вярно, гласува се доверие на доста хора, които така иначе трябва да говорят заедно. И има, разбира се, депутати, които трябва да а, работят заедно. Трябва да се съберат, да седнат на маса лидерите на всички партии. И, и това да стане както и в Белфаст, така и в Дъблин и в Лондон. Разбира се, Европейския съюз е един от основните приносители, един от основните дарители за мирния процес в е, Ирландия. И се надявам, че Европейския съюз, Канада, е, Нова Зеландия, Австралия е, и разбира се всички останали страни, Обединеното кралство и също ще, под, ще допринесат така, да продължим нашата дейност. Мирният процес е жизненно важен. Надявам се да имаме възможността да разискваме с хората на терена и също така и на европейско ниво. Разбира се, вярно е, че тези проекти, когато веднъж се започнат, имам впечатлението, че те вече са наисяло в ръцете на Лондон и Дъблин. Но не е само така а, ние също имаме отговорност, не само като а, индивиди, които искаме евентуално доверието на ирландския народ, но то трябва да го направим за доверието, което ни гласува Европейския съюз. Защото Ирландия също има членове в Европейския парламент. Искам също така да благодаря и на вас за вашето време и на комисията, която а, всъщност е много активна комисия и не се и съмнявам, че работата ще бъде продължена с а, същия, същия дух, както и предишната. Благодаря. Шон иска думата. Съвсем накратко, не съм несъгласен с а, Джеймс Никълсън, но а, просто исках да подчертая, че ръководствата и от двете страни трябва да им се признае риска, който са поели, включително и Джим Никълсън, защото ако те не са били такива лидери, нямало да се случи всичко това също и Жак Делор и всички останали, които са участвали. Това иллюстрира и точно пункта, който подчертавах, че не получава Европейския съюз а, а, дължимото за това, което е направил. А, искам да кажа за това, което каза Джим, че не приемат нещата както трябва. А ако обаче кажете кой е зад Международния фонд, много хора ще кажат, че е САЩ, а не Европейския съюз. Искам да ти кажа, Джим, наистина съгласен съм, че членовете на Европейския парламент трябва много да участват, защото те са лицето на Европейския съюз и когато те не участват, Европейския съюз някак си не влиза в мозъците на хората и всеки проект трябва да сме по-много ангажирани, по-много да участваме и а, членовете на Европейския съюз а, заложиха на карта и своята репутация и, и своето име и за целта трябва да получат, а, така да се каже, благодарност най-малкото и, и да, се, да се каже, че те също са участвали, както и целият Европейски съюз. Благодаря ти, Шон. Госпожа Линдеманс, ако иска да отговори на някои от коментарите. Първо искам да благодаря на всички оратори за изразения интерес към работата на комисията, както в програмата за мир, така и Международния фонд за Ирландия, относно различните въпроси и съображения, които бяха изразени. На първо място за публичността или нейната липса по-скоро. Ние осъзнаваме това. Имаше доста затруднения да посочим добри примери. Това, което правим в политиката за сближаване или в контекста на програмата за мир и Международния фонд за Ирландия. Това, което се опитваме в комисията да направим е по време на дните на отворени врати, които организираме заедно с Комитета на регионите. Има винаги работна среща, която е посветена на програмата за мир и не толкова а, да а, а, свеждаме до вниманието на хората, местното население, резултатите от програмата. А, въпреки това ние се опитваме да достигнем до много по-широка публика в целия Европейски съюз, за да представим пред тях а, какъв е подхода, който се следва а, по време на програмата за мир и да видим до каква степен може да се разпространят добрите практики в подобни обстоятелства. Например, тази година работната среща имаше и две презентации от две различни, два различни града, Малмьо и Ротердам, където всъщност се видя, че има различни проекти, които подпомагат на местните общности да се разбират по-добре, да работят заедно и да живеят по-добре заедно. Мисля, че на наше равнище се опитваме да разпространяваме добрите новини и да ги разпространяваме сред тези, които се интересуват какво правим, какво сме правили в програмите за мир, какви са добрите практики, които сме извлекли. В контекста на дните на отворени врати имаме и а, среща а, на високо равнище комисар Хан и господин Василио. А, дадоха гледната точка на Европейския съюз, как спорта обединява децата от различни местни общности и как помага за изграждането на мир в различни обстоятелства. Така че се опитваме да говорим с външния свят за това, което правим. Явно има още какво да направим по този въпрос, особено когато ви казахте, че когато се е, каже Международен фонд за кого мислят, е, обикновено хората смятат, че това е американска инициатива, не толкова европейска. Ние Искаме е, сега да работим с Международния фонд, за да може и Европейския съюз да бъде видим посредством всички проекти, които се финансират от него да се вижда, че и ние участваме. По отношение на връзката на членовете на Европейския парламент с работата, която ние вършим с програмата за мир и Международния фонд, наистина това, което споменахте, че депутатите от Европейския парламент не са участвали в посещението на господин Барозо, обаче господин Барозо в последния момент реши да кацне в Северна Ирландия. Той се връщаше от Съединените щати, така че решението му бе в съвсем последната минута и трудно бе да се организират нещата както трябва, но след като го казвам сега, отбелязвам си а, този пропуск и ще се обърна към председателя на работната група за Северна Ирландия, за да видим а, до каква степен можем още да свържем работата на депутатите на Европейския парламент с нашата работа и работата на работната група за Северна Ирландия вие споменахте няколко проблеми с изпълнението на проектите, бюрокрацията, свързана с осъществяването на програмата за мира. Съм си ги отбелязала, обаче ние смятаме, че програмата се спазва доста добре, изпълнява доста добре. В десятката попадат резултатите, цифрите, с които разполагаме са както трябва, обаче ние си даваме сметка, че проектите, които осъществяваме са много трудни, те не са толкова малки, трудно се установява подобряват и развиват, но а, така или иначе програмата се развива. А, SEUPB, управляващия орган е това. Ще се обърнем към тях да видим дали те виждат някакви проблеми в, с бюрокрация или някакви трудности, които те срещат в контекста на изпълнението от тяхна страна на програмата за мир, тъй като те са управляващия орган. По отношение на бъдещето, бъдещето на двата инструмента, Дискусията ще се осъществи в малко по-различен контекст. Първо ще разгледаме Международния фонд за Ирландия. Само за тази година има принос предвиден бюджета на Европейския съюз към Международния фонд. Ще видим какви са възможностите за допълнителен принос към него в рамките на съществуващата финансова перспектива 2011, 2012 и 2013 имам предвид възобновения интерес към продължаване съществуването на Международния фонд всъщност бе стартиран чрез интерес от Съединените щати за продължаване на тези инструменти и все още САЩ не са взели окончателно решение. След изборите има допълнителни съображения, които бяха повдигнати, но това всъщност бе причината Ирландия и Обединеното кралство да се обърнат към комисията. Явно и от страна на Европейския съюз има интерес за продължаване съществуването на този фонд и финансирането. Обаче има проблеми. Първо трябва да намерим парите, които са предвидени в настоящата финансова перспектива и също така трябва да зададем регулаторна рамка, която трябва да бъде обсъдена тук и в Европейския съвет преди а, да влезе в сила подобен народ удължаване на срока малко по отдалечени са перспективите за програмата за мир. Е, в края на 2013 ще приключи тази програма и а, е, по продължаването на програмата за мир ще трябва да се реши в рамките на а, е, глобалните решения, свързани с бъдещата финансова перспектива. Да видим какви ще са парите за кохезионна политика в бюджета и ако съществува място за програма за мир 4, тогава ще включим в този пакет на кохезионната политика. Мисля, че успях да отговоря на въпросите, които бяха повдигнати. Благодаря можем да обсъждаме а, тази програма и в а, точката за териториално сътрудничество в днешния дневен ред. Благодаря госпожо Линдеманс, а, господин Никълсън. Съвсем накратко, а, приветствам това, което каза госпожа Линдеманс. А, обаче, наистина, трябва да ви кажа, че се съмнявам много в това, което се казва, защото съм била, бил на място. Съгласен съм с вас, госпожо председател. Аз също посещавам проектите регулярно, обаче винаги ви водят при тези, които добре се изпълняват, които се изпълняват въобще. Обаче аз наистина се съмнявам, че не ходим там където искат да отидете от Белфаст. Не говорим с хората, които всъщност, с които всъщност трябва да говорим. Мога да ви дам адреси, имена на организации, които се сблъскват с изключителни трудности при получаването на подкрепа. Ако се съмняте в моите думи, мога да ви дам тези факти. Мисля, че има голяма нужда от междинна проверка и оценка за това как се справя с работата си работната група. Въобще работи ли, може ли по-добре да работи. Затова искам да отнесете това мое послание обратно в комисията днес, за да се види дали може е, да се направи една междинна проверка, един преглед. Е, не искам да се обръщате към SEUBB, е, управляващия орган, дали имат нужда от това. Те ще кажат, не, нямаме нужда, защото ние сме тук ръководителите, ние управляваме нещата. Искам обаче да се види наистина работят ли нещата или не. Аз с удоволствие ще участвам в тези неща. Ние сме публичното лице на Европа в Ирландия. Най-голямо уважение към комисията, не искам да изразявам неуважение към нея, но а когато в Северна Ирландия се каже Европейски съюз, те мислят за нас депутатите, те се обръщат към нас депутатите, за това ние сме и тези, които могат да продадат вашата идея там. За това моля ви комисията да направите една междинна проверка, докъде са стигнали нещата. Е, няма безгрешни, всички правят грешки. Аз съм първия, който ще ви го каже, но ако има проблеми, нека се опитаме да ги разрешим, да видим какви са. Благодаря, Джеймс. Съвсем сериозно си отбелязваме ваши вашите а, ремарки, вашите коментари, да видим как комисията ще се справи с това предизвикателство. С това искам да закрия сегашното заседание. Господин Карона отсъства и девета точка отпада. В 3 часа ще се съберем а, за вота, за гласуването. То е доста дълго, доста трудно, за това моля ви открите останалите колеги да дойдат за гласуването някъде из Брюксел са, за да може да имаме кворум за гласуването. Ще се видим в 3 часа. Благодаря.